meine sehr verehrten Damen und Herren und Kollegen, wir sind zwar noch Уважаеми госпожи и господа, колеги, все още не е многобройно присъствието в залата, но имаме немалко точки в дневния ред. Часът е вече 3.10, за това нека започнем. Ще ви направя няколко съобщения от техническо естество. Първо, точка втора Приемане на дневния ред бе внесено предложение Точка 5 и точка 25 за тютюневите изделия да бъдат разгледани заедно. Това са докладите на колегата Стоянов и моят доклад. Точка 27 ще бъде разгледана утре в началото на заседанието. Това е докладът на госпожа Гало за колективното управление на права. Предстои днес да обсъдим точка 15, доклада на господин Рабкай. А точка 7, докладът на господин Балдасаре, ще бъде обсъден вместо доклада на господин Балдасаре утре по точка 15. Точка 21 и точка 6 ще бъдат отложени. Става дума за изменението <clears throat> на члена от правилника за дейността, уреждащ снемането и защитата на парламентарен имунитет. Точка 28, докладът на госпожа Кастекс също ще бъде обсъдена по-нататък. По точка 30 следва да има размяна на мнения за потенциала на компютърните изчисления в облак. Също ще бъде отложено разглеждането на тази точка. Ще говорим вместо това за правното основание за директивата за професионалните квалификации. Това са промените в дневния ред, които вече са отразени и в документите ви, предполагам. Има ли други предложения по дневния ред? Няма. С това дневният ред се приема. Нямам съобщения по точка 3. Точка 4. съобщения на председателя за решенията взети от координаторите – тези решения са доста на брой, а има и други точки от дневния ред на днешното ни заседание на координаторите, които трябва да се обсъдят от политическите групи. По какво взехме решение? Докладчик за правното основание ще бъде колегата Аксел Фос. Набора от показатели за правосъдието. Докладчик ще бъде колегата Зевка. Присъединяването на Австрия и Малта към Хакската конвенция. Тук докладчик ще бъде госпожа Тайн. Люксембургският протокол във връзка с железниците. Докладчик ще бъде госпожа Лихтенбергер. Връщането на определени ценности на културата, които са били изнесени от територията на държава членка. Докладчик ще бъде председателят. Директивата за нелоялните търговски практики Докладчик по становище ще е господин Балдасаре. Той ще бъде докладчик и по заблуждаващите рекламни практики. Ще излезем с доклад по собствена инициатива за прилагането на договора от Лисабон. Докладчик ще бъде колегата Лихтенбергер. Координаторите ме помолиха да Работя за <clears throat> провеждането на изслушване за таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Ще проведем извънредно заседание на координаторите в Старасбург във връзка с изборите на членове на, Евро... на европейските съдилища по член 255. Ще работим и за това да ни бъде възложен доклад за хоризонталната рамка за колективните средства за правна защита. По член 50 от правилника ще работим и по доклад, по който работи комисията ЕКОН за законодателството в областта на конкуренцията. Обсерваторията за защитата на правата върху интелектуалната собственост тя ще заседава между 28 и 29 октомври в Аликанте. Ще присъства там наша делегация. Координаторите искат още в рамките на този мандат да обсъдим внасянето на въпроса с искане за устен отговор за оценките на въздействието. През септември председателят на органа в Аликанте ще ни представи резултатите от две проучвания във връзка с правата върху интелектуалната собственост. Сега преминаваме към точката от дневния ред, отнасяща се до тютюневите и свързаните с тях и изделия. Става дума за законодателното предложение на Европейската комисия. Нека започна аз за да ви представя своя доклад. След това ще дам думата на господин Стоянов, който работи по въпроса за делегираните актове. Нека първо започна с моя доклад. В основата на текста ми е необходимостта да се намалят предупредителните надписи относно здравето. Те трябва да заемат според мен не 75%, а 50% от предната и задната част на опаковката. Защо? Защото ако една голяма част от опаковката е заета от тези предупреждения, то това почти не оставя място за поставянето на необходимата информация за марката цигари, с което се нарушават основни права. Трябва да се вземе предвид също така, че върху опаковките трябва да се поставят бандероли и други и с това още повече се намалява пространството за информация за марката. против забраната на ментоловите и тънките цигари съм поради една проста причина. Това не е забрана свързана с вътрешния пазар, тя е свързана единствено с опазването на общественото здраве. Но по член 168 алинея 5 на договора не е допустимо хармонизиране. Още едно предложение в текста ми се отнася до обозначенията на опаковките. Те не трябва да са заблуждаващи производителите трябва да имат възможност да предоставят информация, отговаряща на истината. Обща забрана върху информация, която представя положителни аспекти, според мен не е допустима. Внесла съм и съответните изменения – Визирам също така и допълнителните разпоредби за външния вид на упаковката. В директивата има определени разпоредби, като например, че ъглите не трябва да са заоблени. Не мога да разбера какви са обективните причини за тези изисквания за външния вид на опаковката. Също така производителите нямат възможност за избор. Несъразмерно се ограничава възможността им за избор. Същото въжи и за големината на опаковките, но можем да говорим за компромиси. Има много малки опаковки, които са големи колкото червило. При тях е ясно, че са насочени към определена група потребители Цели се да са привлекателни за тях. И тук можем да стигнем до някакъв компромис. Против изискването съм да продуктите със съдържание на никотин да бъдат допуснати до търгуване като лекарствени средства. Няма смисъл от това изискване, според мене. Достъпът до по-малко вредни альтернативи за употреба на тютюневи изделия се ограничава по този начин. Но и тук, според мен, можем да постигнем компромис. Предложил съм много големи промени във връзка с делегираните актове. Предложението е пълно с предложения за приемане на делегирани актове и това не съответства на традицията на работа в нашата комисия. Ние подхождаме много ограничително към делегираните актове. Според нас става дума за законодателна работа, която не може да се делегира в такава голяма степен на комисията. Правото на осмотрение трябва да се пада на законодателя. Не бива да се използват, да се стига, извинете, до крайности при използването на делегираните актове. Според мен не е приемливо едно толкова широко използване на делегираните актове и от правна гледна точка. Междувременно са внесени измененията, обмислих възможностите за евентуални компромиси, най-вече във връзка с обозначенията на опаковките и във връзка с външния им вид. Също така може да се предвидят и компромиси по отношение на по-малко вредните тютюневи изделия. Производителите не бива да поставят заблуждаваща информация на опаковките, но трябва да имат възможност да дадат вярна информация за по-малко вредни тютюневи изделия защото в противен случай няма да може да се разработват по-малко вредни тютюневи изделия и да се пускат на пазара. Във връзка с това съм внесъл изменение по член 12 алинея 1. Предлагам и изменение по член 13 алинея 1. Става дума за опаковките, които приличат на червило или на опаковки на парфюм и са насочени най-вече към млади потребители. Би следвало тези опаковки да бъдат забранени, но не бива да има свръхрегулиране, например да се предвижда минимален брой на цигарите в дадена опаковка. Трябва да се вземат предвид и особеностите на културата в дадени държави членки. Така ще намалим и съпротивата, която ще срещне това законодателство. Тя според мен никак няма да е малка. Освен това, предложението предвижда държавите членки да могат да допускат тютюневи изделия за орална употреба, ако това е целесообразно от културни и исторически съображения. Предлагам и друг компромис за продуктите със съдържание на никотин, които не са истински цигари. Имам предвид най-вече електронните цигари. Много по-малко вредните альтернативи на обикновените тютюневи изделия не трябва да са обект на по-строги разпоредби в сравнение с цигарите. В противен случай ще нарушим принципа на пропорционалност. Такива по-малко вредни продукти следва да попадат в обхвата на директивата за лекарствените средства, единствено ако наистина става дума за лекарствени средства. Но това въжи само за много малък брой такива продукти. Не мисля, че трябва да се предвижда режим за издаване на разрешителни за такива продукти, тъй като това ще доведе до много по-строго регламентиране в сравнение с наистина вредните тютюневи изделия. Затова предлагам тези по-малко вредни тютюневи изделия да могат свободно да се предлагат на пазара. Действащата европейска нормативна уредба, например за безопасността на продуктите, трябва да може да се прилага. През 2017 година комисията ще проучи дали следва да се внесат изменения в директивата. Това са моите компромиси. Да се надяваме, че измененията ще бъдат приети и така ще увеличим вероятността от успех на това законодателство. Колегата Тейлър, колегата Буду и колегата Звевка. Или може би първо да дам думата на господин Стоянов, така ще можем да обсъдим и двете теми заедно. Господин Стоянов, вие сте докладчик по делегираните актове. Имате думата. Господин председателю, действително това е, е един случай, в който срещаме изключително много позоваване на делегиране на законодателни пълномощия, е, така наречените делегирани актове и актове по прилагане. И именно за това нашата комисия на практика се самосезира по тези въпроси искам само да отбележа, че въпреки огромната сериозност на този въпрос, аз на практика получих становището на правната служба едва а, вчера. А, съответно и а, предложенията, които са изготвени от секретарията на нашата комисия, а, бяха ми предоставени вчера, което ме постави в една ситуация, в която имах изключително малко време да се запозная с този много сериозен въпрос и ще бъде хубаво, ако за напред. знам, че процедурата не е прилагана много, все още сме в крачка на нейното изработване, но ще се радвам за напреде все пак да а, можем да действаме така, че по такива важни въпроси а, да има повече време за работата, тъй като бях изключително затруднен в крайна сметка, все пак изготвеното от комисията, от секретарята на комисията становище, смятам, че покрива по-голямата част от проблематиката и аз го подкрепям и го предлагам за приемане от комисията. В нашето становище на практика се стига до заключението, че ние трябва да предложим на водещата комисия да изключи от делегация повечето от е, предложенията на Европейската комисия за приемане на делегирани актове или актове за е, по прилагане с е, едно единствено изключение на практика и това е член 4, параграфи 4 и 3, 3 и 4, за които би могло да се допусне предоставянето на делегирани правомощия в Така, а, освен това има една препоръка, а, която касае актовете за прилагане, а именно, че предвидените в, а, в предложението е предвидено за а, няколко члена, има член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 14, параграф 9, в, за някои от техните подточки а, нашето становището на секретарята на комисията е, че за тях трябва да се предвидят актове по прилагане, а не делегирани актове. А, става дума в а, член 8, параграф 4, буква Б, член 9, параграф 3, буква С и Д и член 14, параграф 9, букви Б и С, т.е. за тези букви, които цитирах, да се предвидят актове по прилагане, а за останалите букви на цитираните текстове да се изключи като цяло приемането на делегирани или на актове по прилагане. Аз бих казал, че тъй като става дума за голямо раздробяване на нормативната уредба, тъй като се цитират само отделни букви в нея. Мисля, че по добрата позиция ще бъде да, да заемем позицията да не се приемат актове, независимо дали са делегирани актове или актове по прилагане за тези цитирани текстове. Тоест този параграф от заключенията и предложенията всъщност да отпадне и да остане само нашето предложение – че одобряваме делегирани актове по член 4 параграфи 3 и 4 и съответно останалите препоръки след това. А, по останалите текстове, където се предлагат делегирани актове и актове по прилагане, препоръчваме такива делегирани правомощия да не се предоставят на комисията. Сега искам, ако ми позволите, да взема и по самия доклад и по измененията отношения по същество. А, смятам, че Европейската комисия трябва да знае, че милиони хора в Европа са пушачи, че тези хора не са някакви хора, които са умствено повредени по някакъв начин и не трябва да бъдат третирани като такива. Тези хора могат много добре да взимат сами решения знаят, всички много добре сме информирани, аз самия съм пушач, много добре сме информирани за вредните последствия, ние дори ги усещаме тези вредни последствия и а, не сме, не се, според мен повечето хора не се влияят от такива неща като формата на котията или какво точно пише на нея, дори за тези надписи предупредителните се родиха няколко десетки вицове в моята страна най-различни те са обект по-скоро на присмех, отколкото на някаква превенция по отношение на тютюнопушенето. Така че не смятам, че трябва да третираме европейските граждани като хора, които не могат да се информират, не знаят какви са последствията за тяхното здраве и не могат самостоятелно да взимат решения дали да пушат, дали да спрат да пушат. Аз съм спирал да пуша за дълги периоди от време така че всеки може да си вземе сам решението и затова подкрепям измененията, които вие сте внесли. А, подкрепям това да не се а, да не се внасят прекалено големи е, рестрикции и да се ограничава крайна сметка свободните търговски отношения между фирма, която предлага даден продукт на пазара и потребител, който а, е, в една сфера, в която достатъчно широк обществен дебат има аз разбира се, винаги съм вземал позицията, че тези, които не употребяват тютюнени продукти, трябва да бъдат предпазвани от вредното влияние на други, които употребяват наоколо тях. Нека самите потребяващи да не бъдат третирани като малоумни, защото ние сме интелигентни, разсъждаващи хора и можем да си взимаме сами решенията какво, какво искаме за нашето здраве. Благодаря ви. Frau Kollegin Taylor, bitte. Uh, thank you, Chair. Uh, Госпожа Тейлър има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Лейне за работата му, uh, както и за отличната работа по компромисните изменения между нашите служители. Няма да говоря подробно по целия текст, тъй като времето ни притиска. в компромисите е добре да се напише, че не трябва да бъдат опаковани цигарите като козметика или като червила, защото целта е ясна. Това са момичета, дори не жени. В никакъв случай не са пенсионери от мъжки пол. А ние не искаме младите да започнат да, да пушат в крайна сметка. Що се отнася до предупрежденията за здравето, както знаете, аз подкрепям предложението на комисията. 75% беше то или поне минимум 75%. В Белгия вече е 75%, в Канада също. А, също така пише минимум 50%, 25 според мен е достатъчно място, което да се използва от производителите за запазената им марка. Държави, където вече има покрити от 75%, показват, че гражданите продължават да различават между отделните видове продукти, независимо, че наименованието ме е само на 25% от котията. Затова съм подкрепила предложението на комисията, като 75% е минимума. Съдържанието на никотин Радвам се, че постигнахме едно добро споразумение по въпроса. Благодаря на господин Лене, който подкрепи моите предложения. Всички знаем, че електронните цигари имат потенциал при намаляване на броя на лицата, които използват чечуневи изделия. Трябва обаче да има по-ясно законодателство и да се спазва съществуващото законодателство за потребителите, което не винаги е факт. Аз лично смятам, че законодателство за медицинските продукти не е мястото, защото ако влязат там тези продукти, те никога няма да могат да излязат от там. И накрая трябва да направим така, че тези продукти да бъдат точно толкова на пазара, колкото и тютюневите, защото ако има на по-малко места електронни цигари, то тогава няма да бъдат равни условията. Нужно е да се преподредят някои елементи от предложението. Сега, що се отнася до другите изменения, свързаното с НУСА в Швеция, нямам нищо против компромисното изменение. След това пакетите или котиите, няма логика големите котии, които се използват от по-възрастни хора, да бъдат включени. Това е, мисля. Мисля, че това е всичко, що се отнася до компромисните изменения. По първите два въпроса мнението ми е по-различно, но вие го знаете, господин Лене. Очаквам коментарите на колегите. ви я буду Мусамеска. Amendamentele pe care le-am depus... Uh, Благодаря. Измененията, които подадох аз... Că модалитета пропуса де... Свързани с външния вид на котията или пакета. Предложението на комисията нарушава, според мен, правата на за интелектуална собственост, ПИС. Това е правно, извинете, законово търгуем продукт и той не може да бъде подлаган на стандарти, които са по-стрикни или драконовски от други. Ако някой си мисли, че тези продукти, цигарите, са толкова вредни, ми тогава да започне дебат, за да може напълно да бъдат забранени. След като смятаме, че това е законно търгуем продукт, той трябва да следва всички други правила, както който и да е друг продукт, който се продава на пазара. Направих е, изменения за задълженията на производителите на тютюнови продукти за проследяемост. Смятам, че тази проследимост трябва да спре до първия клиент, защото е много скъпо, много трудно да се принуждава някой да проследи продукта, който е продал, до последния, до крайния потребител. Смятам, че това е налудно. Освен това, направих още едно изменение – за новите тютюнови продукти. Те не трябва да подлежат на същите стандарти, преди да знаем дали са по-вредни, по-малко вредни или равновредни на онези, които вече са на пазара. Така че първо трябва да се направи оценка и чак тогава те да бъдат включвани в определени стандарти за е, здравеопазване. И накрая Съгласен съм, че делегираните актове, които изисква комисията, са прекалено много. Делегираните актове трябва да бъдат изключение на процедурата и не могат да бъдат превръщани в правило. Парламентът и съветът са тези, които законотворчестват, а комисията прилага законодателството. Данкешене, колега Боду, Татеус Сиевка. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jako palacz z cztery... Господин Цвивка. Е, мам пълна świadomość шкодливо... Като пушач, 40 години, е, зная колко е вреден никотина. Несъмнено е това. Знаем какви са последствията от е, дългосрочното тютюно пушене. Но ми е трудно да се съглася с подхода на Европейската комисия, който де-факто ограничава свободите на гражданите и нарушава дори правния ред в Съюза. Съгласен съм с онези, които смятат, че тази директива не е насочена към онези, които пушат, защото никой няма да накара някого да пуши, тъй като той вече пуши и от всяка да ги предупреждават колко е вредно пушенето. Това е директива за младите хора, които потенциално бих искали да започнат приключение с цигарите. Тоест, идеята е те да бъдат възпряни и дори да не опитат първата си цигара. Разбирам разпоредбите, имат възпиращ характер, те са насочени не към пушачите, а към онези, които още не са пробвали. Но си спомням, когато бях в училище 60-те години на миналия век, тогава ни водеха на изложби с снимки на човешки органи, отровени от никотин. Не трябва да ви кажа, че никакво впечатление не ми направиха тогава. В САЩ има един закон, който забраняваше пиенето на алкохол. Никакви добри резултати не доведе, доведе само до повече контрабанда. Смятате ли, че когато се забранят тънките цигари или ментоловите цигари, смятате ли, че това ще означава, че те ще изчезнат от европейския пазар? Невъзможно е да изчезнат. Ще има незаконни продукти и то незабавно. И дори още днес тези незаконни продукти а, ни струват а, милиарди загуби от бюджетни приходи. Тези хора, които предлагат нови абсурдни разпоредби, те грижат ли се за европейските граждани или се грижат за интересите на престъпниците, ако трябва да го кажа право в очите? Говорим за промени, които няма да променят а, нивото на потребление на никотин. Това ще въведе само до хаос на пазара и, и не трябва да прием, предприемаме такива действия. В нашата комисия няма да можем, според мен, да излезем с много балансирано становище, което да бъде прието на пленарна сесия. Ако обаче наистина не успеем, тази директива няма да струва нищо, защото тя няма да, да допринесе за нищо. Тя ще бъде посмешището на европейските институции, защото гражданите питат във времена на криза, защо Европейския съюз се занимава с такава тематика, която е, ще намали производството на тютюневите фабрики което пък ще означава осложнения за економиката. Трябва да се мисли по-логично. Мислим, т.е. намираме се във времена на криза. Нека излезем от кризата и нека се занимаваме с въпроси, които не са пряко свързани с нея. Grazie Presidente, intanto благодаря ви за работата ви като докладчик, господин председателю. Смятам, че предложението на комисията отговаря на една реална потребност и се основава на хипотези, които мисля, че можем да споделим или да кажем, че споделяме. Европа винаги трябва да си залага целта да създаде една система от правила, които спазват правата на отделния индивид, в случая европейски гражданин като потребител, но и с намаление да помогне на тези граждани, т.е. да спомогне положителните процеси. В този случай, както и в други, когато става дума за потребление и за продукти, проблемът, който възниква незабавно е дали да се приеме линията на забраната, линията, която има съответни е, контрапродуктивни е, последствия, или както е, прави Европейската комисия да се създадат норми, които да повишат просветата и познанията на гражданите. Гражданите биват разглеждани като възрастни хора, които имат възможност да избират и тези характеристики на разумния индивид, всъщност получават помощта на комисията. Ето това е логиката на директивата, според мен. Искам също да кажа, че в момент на криза даване на повече информация на гражданите и по-широк избор, дори културен избор е много важно, защото в кризата човек много по-лесно се отпуска и започва да се държи по начини, които не отговарят на същността му. Защо? Защото търси, е, човек търси да компенсира. Тоест, опитва се да компенсира дори иллюзорно за трудностите, които има пред себе си. Възползва се от а, е, е, алкохол или от чутюн и, и, и това се отнася не само за тези две стоки. Става дума за общо а, поведение. Помислете дори за хазарта. Много хора се обръщат и към хазарта. Добре, как се изгражда тези познания и новото поведение на хората? Говорим за избор. Не трябва да се ограничава пазара, но не трябва да се ограничава и волята на индивида. Но хората трябва да могат да знаят какво да правят и какви последствия има и тогава да направят своя информиран избор. Поради тази причина смятам, че съм съгласен с директивата и някои аспекти трябва да бъдат подсилени в нея. Що се отнася до делегираните актове, както каза колегата Стоянов, смятам, че становището на юридическата служба наистина ще ни помогне да разрешим проблема и аз нямам някакви специални възражения по темата. Това, което е написано, е ефикасно и е, отговаря на, на въпроса, който ние зададахме на нашата правна служба. Сега, тук вече не съм много съгласен с конкретната директива и по-специално по конкретните въпроси, които дискриминират, разграничават и показват колко е деликатна темата. Първата е свързана с рекламата на чичунови продукти. Проблемът, който трябва да бъде разрешен тук, не е свързан с научни изследвания, които да ни покажат дали има риск от вреда. Това се знае. Още от отправната точка ние това го знаем. Това също, което трябва да се борим, е ползването на рекламите като инструмент за привличане на потенциални нови потребители. Като инструмент, който посредством приятно съобщение е, води до разширяване на този пазар и един подход, който е акритичен, не безкритичен – ето за това не съм съгласен с компромиса, който ни се представя в тази посока. Освен това, още два въпроса искам да засегна а, накрая. А, вредата за здравето, която е записана. Не знам защо сме против тези 75%, които трябва да бъдат заети от тези предупреждения. Аз съм против възможността да се стандартизира пакета. Ето против това съм аз. Защото това е промяна на, на марката. И ще бъде в полза на производство извън правилата. Един стандартизиран а, подход най-често може много бързо след това да бъде превърнат в менте. Как изглеждат пакетите сега? Според мен на тях просто трябва да се запише какви са последствията, какви са рисковете и това е един експлицитен инструмент, който информира и след това човек решава, след като е прочел. Но по този начин той може да види а, кратко послание, което му помага. Затова според мен е важно да се стигне до 75% за тази цел. Не виждам защо трябва да е по-малко пространството. Ето това е, исках да кажа. Защото иначе не е ясно, ще можем да информираме хората или не. След това, ароматизираните вкусове. Предлага се един компромис от нашия докладчик, който не смятам, че е правилния. Проблемът не е научно да доказваме дали е по-токсичен или по-малко токсичен продукт с тези допълнителни аромати. Тези аромати се използват за да се подмами клиента към продукта. Ето за това трябва да бъдат забранени. Това е един инструмент за изкривяване на субективната воля, защото те карат да възприемаш нещо, което всъщност ти не потребяваш, ето за това е хубаво а, с тези аромати да бъдат а, забранени. Защо са били въведени? Ми точно заради това, за да може да се а, потребява повече. А, по тези причини, и това са единствените примери, които ще дам, а, говорих вече доста дълго, за това мисля, че е много важно да подкрепим текста на комисията и да не разширим по-лесния подход, който е негативен за много хора. Сега това е важно за онези, които не, никога не са пушили, разбира се, дори за онези, които са пушили някога или малко. Dankeschön, Herr Kollege Speroni, bitte. Грация, президента. Четвам акура на Колегата Сперони. Изправени сме отново пред същата дилема. Лецата нещата, които са вредни за здравето. Занимавахме се също така с един светофар, така го наричахме, за храните, имаше захар там, мазнини и така нататък. Аз не смятам, че публичните власти трябва да се месят в гражданите в избора на гражданина. Не може с 35.7 или 73.02 нещо да промени избора ми. Има хора, които знаят, но знаят, повечето знаят. Силно има някой, който не знае. Знаят, че е вредно да се пуши. Така че, ако някой иска, ще пуши. Разбира се, че не е вярно, че човек а, си прави каквото си иска със здравето си. От друга страна и това не е вярно, защото когато се обърнеш към болница, в крайна сметка, кой плаща? Плащат и онези, които не пушат за твоето здраве. Така че и това не трябва да се забравя. И трудно да се постигне баланс между двете, защото ако човек има рак с цялото му лечение, което може да е химиотерапия, може да бъде радиотерапия и така нататък, а, ги понася на гърба цялата общност поне е така в повечето държави. Така че не можеш да правиш каквото си искаш със здравето си и да кажеш здравето си е мое. Е твое си, ако след това ти си плащаш сметката в болницата, нали? От друга страна обаче не можеш да забраниш на човек да прави каквото си иска. Не можеш да му пречиш, примерно, да ходи гол, когато е топло, защото после ще хване грип или ще настине, нали? Защото после ще влезе в болница и това може да стане пневмония. Не може да отидеш да се разходиш, примерно по планината над 2000 метра, да не си, а, си взел съответната екипировка, чупиш си кръка или падаш някъде, умираш, някой трябва да те вади от някаква дупка, пари струва това. Та, има въпроси, по които може да се намесим, по които не може. Сега не знам точно тютюна ли е там, къде трябва да се намесим. Ами алкохола, е, ето и алкохола също. Или пък газираните напитки. В някои държави, например, има данък върху това. Така че човек трябва да избере какво прави. Но изборът ти не е само индивидуален. Той след това оказа своето въздействие върху семейството ти, върху общността и така нататък. И накрая, тъй като нямаме време, тези ароми и добавки. Не разбирам, защо може да се прави грапа или водка, която да мирише на нещо, а да не може цигарата да мирише на ментол. Защо? Или продукта е това, което е, или не. Има много продукти, е, които биват смесвани. Всички знаят коктейлите, например. Коктейлът какво е? Коктейлът е да смесваш аромати върху база някаква. Или кир. Имате касис с вино. Или шампанско. Защо слагаме аромат в шампанското? Няма касис, слагаме му касис. Така че ако искаш да пушиш, ментола не е това, което ще ти навреди повече в сравнение с а, водката с лимон, примерно, или нещо такова. Danke, колега Месарос, bitte. Благодаря, колегата Месарош. Köszönöm, elnök úr. Én már kifejtettem a szakbizottságban annak idején a véleményemet ezzel az anyaggal kapcsolatban. Nagyon Господин председател, и преди съм изказвал мнението си по този въпрос. Бях много критично настроен спрямо този текст. Съгласен съм с всички изказали се преди мен, също и с колегата Сперони. Мисля, че що се отнася до това предложение на комисията, въпросът не е дали хората ще започнат да пушат или не. Въпросът е, че свръхрегулираме. Опитваме се да регламентираме културата на държавите членки. А във всяка държава членка културата е различна. Има разлики и в историята. И ако с този текст ще подпомогнем контрабандата и черния пазар и ще ограничим конкурентоспособността, трябва да кажа, че предпочитам да пуша, вместо това, например, да съм здрав, но беден. Не мисля, че трябва да подчиняваме всичко само на съображения, свързани с общественото здраве. Мисля, че предложението на господин Лене е добро. Ние и полските колеги внесохме съответните изменения, в които поставяме акцента върху конкурентоспособността. Като цяло приемам текста на господин Лене. Мисля, че той ни отвежда в правилната посока и че ще намерим един разумен компромис. Също мисля, че сме доста близо до намирането на добър компромис. Наясно сме, че трябва да се предприеме нещо за ограничаване в разумни граници на употребата на тютюневи изделия. Ако обаче излезем извън рамките на едно такова действие, ако предприемем повече, то това ще е контрапродуктивно. И всеки има своя опит в своята държава членка. Проблемът се обсъжда вече и там, на национално равнище, в парламентите, на местно равнище. И ще ви изложа един аргумент, който не е строго правен – като че ли само сдруженията на медиците подкрепят това предложение. Нито една друга заинтересована страна не го подкрепя. Поне това са моите впечатления. Ако, например, играете тото и влезете в пункта да си попълните фиша. Собственикът на това магазинче в моя квартал е италянец, но той не си печели парите от продажба на фишове за тото, печели ги от продажбата на тютюневи изделия. И вече дори има предупреждения от сдруженията на търговците с тото фишове. Има предупреждения от тях, че не трябва да се приема това предложение. И виждате какъв е мултиплициращият ефект – Стотици заинтересовани страни ежедневно казват, че Европейският съюз свръхрегламентира, че това е безумно. Ще ви дам още един пример. Събота, неделя, извинете, сутринта. Купувам си хлебчетата за закуска от едно павилионче. Собственикът му е турчин, вероятно с немски паспорт. И той междувременно ме пита, какво става с тази директива? Ще я приемете ли? Толкова много обикновени граждани си купуват също като мен фишове за тото и хлебчета в неделя сутринта. И те оказват много по-голямо въздействие, отколкото ние тук. И всички те в един глас ще ви кажат, че в случая става дума за свръхрегулиране. Ще ви дам още един пример. Моята майка е започнала да пуши на 14 годишна възраст. В момента е на 82 години и в белия и дроб се съдържа повече катран, отколкото на голяма магистрала. Майка ми пуши тънки цигари и не разбира защо от тук нататък ще й се забрани да си ги пуши всяка сутрин, след като в продължение на десетилетия ги е пушила. Ами ако аз приема такъв законодателен акт, майка ми ще ме лиши от наследство, казвам ви го най-честно. Практично. Още един пример. В събота сутринта посетих една проява в Дюсселдорф, самия център на града. Проява на моята политическа група. И навръщане от там се попаднах в задръстване. Задръстен беше целият център. Защо? Поради огромна демонстрация на всички пушачи в Северен Рейн-Вестфалия. Не заради нашата директива, а заради един закон за забрана на тютюнопушенето в кръчмите, прият от федералната провинция, от местния парламент. Виждате, пушачите започват да се мобилизират, започват да оказват съпротива, защото смятат, че ги третираме като малки деца. Затова, моля ви, нека сме разумни, нека вземем и разумни решения. Ако тръгнем да преувеличаваме и създадем впечатление за свръхрегламентиране, ако създадем впечатление, че не се отнасяме към гражданите като към самостоятелни хора, то това ще се отрази върху всичките ни области на политика. Затова нека сме разумни, нека намерим разумни компромиси, и може би по-скоро ние тук в Комисията по правни въпроси сме способни да намерим разумни компромиси, а не нези, които разглеждат само съображенията, свързани с общественото здраве. Това бе всичко от мен. Благодаря на колегите за изказванията. Утре предстои да гласуваме. Ние не сме водещата комисия. Излизаме само със становище водещата комисия, комисията по околна среда, ще видим какво решение ще бъде взето в пленарната зала. Господин Стоянов, имате думата, ако желаете. Аз единствено, понеже един колега каза, искам да допълня, че всъщност това, което аз предлагам е да не се приема становището на правната служба, което е изготвено, а да се приема и становището, което заедно с секретарията на комисията изработихме, което съответно е представено и утре ще бъде прието заедно с доклада. И към него има много точни и подробни таблици с точни аргументации защо даден делегиран акт или акт по прилагане не трябва да бъде приеман. Само това искам да допълня, за да няма неяснота. И да ви кажа, господин председател, на мен е не само майка ми, но и съпругата ми пуши тънки цигари, така че не знам дали ще доживея да ме лишат от наследство в една такава случка, подобна на вашата. It's okay.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 Всъщност, първо трябваше комисията да представи информационната система за вътрешния пазар. Следваше аз само да направя няколко бележки. Добре, господин Рапка, и тогава ще дадем думата на господин заместник председателя на комисията. Имате думата, господин Шевчович. Thank you very much. I always very much like the, the business approach uh, of the, of the committee. just... Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Наистина ценя е, този шанс е, да говоря отново пред вас е, и да участвам в този структуриран диалог, защото според нас това е израз на специфичните отношения, които сме създали между Европейския парламент и комисията. Ние сме разисквали колко важно е сътрудничеството ни в миналото. Времето е малко, предстоят избори за Европейския парламент през 2014 година и за това искам накратко да засегна е, някои теми, е, които ни бяха съобщени като важни и е, които бихте искали да обсъдим. Естествено, първата е доброто управление, административното право и разширеното сътрудничество в условията на интелигентно регулиране, въпросът за делегираните и изпълнителните актове, работата с европейските политически партии, естествено, иска се и кратка информация за за преговорите по регламента за персонала, който, които преговори ще продължат в тристранна среща днес. Най-напред за добрата администрация, доброто управление. Преди няколко месеца имаше доклад на господин Берлингер, който даде много силен импулс на работата на комисията в тази област. Искам да му благодаря сърдечно, да благодаря и на вашата комисия за работата ви. Както е, е посочено в нашия отговор на вашата резолюция, решихме е, да е, приемем вашите препоръки. И за тази цел сме възприели инвентара, анализа на действащите процедури, актове, както и информацията за недостатъците, които да бъдат преодолени. Смятам, че се нуждаем от задълбочен анализ преди да предприемем действия, защото последното, което някой от нас иска да направи, е, е, е някоя инициатива, която още повече да усложни работата или която да не дава резултати е, или да не отговаря на реалните проблеми. За това сме решили е, да видим къде е, точно е, се крият проблемите на гражданите с европейската администрация, дали се дължат на съществуващи трудности и как те могат да бъдат избягвани в бъдеще. В този процес се опираме на академични становища, виждания на практици, становища от държавите членки, както и виждането на омбудсмана на ценната работа на Европейския парламент и на вашата комисия в частност ние ще се опитаме максимално да вземем предвид препоръките на доклада Берлингуер. Също така, много бих се радвал, ако можем и в бъдеще да си сътрудничим тясно с вас, и ако се ползваме от съдействието на господин Берлингуер, особено сега, като се има предвид, че ми се иска отново да се върна при вас във втората половина на годината, за да обсъдя с вас предварителните резултати от нашия инвентарен анализ. Комисията се стреми гражданите да имат ясна и лесно достъпна информация за действащите правила и актове. На пленарното заседание основателно господин Берлингуер подчерта необходимостта от видимост и яснота. Затова комисията, независимо от анализите, ще гарантира видимост чрез създаването на веб страница, която ще е портал, е, централен портал за гражданите, които е, се стремят към информация за административната процедура и административните права. Е, те, това ще се опитаме да направим максимално бързо. Също така мога да ви кажа, че провеждаме анализите си с много голямо внимание като вземаме предвид много широк спектър от варианти и в съответствие с рамковото споразумение ще приключим това начинание най-късно в началото на следващата година. Позволете ми, господин председателю, да продължа с друга важна за всички ни тема – интелигентното регулиране. Смятам, че тук ние полагаме съвместни усилия така да е, регулираме, че да спазваме принципите на субсидиарност и съразмерност е, и е, да извършваме това при минимални разходи. сега, кои са основните инициативи в това отношение? През март тази година обнародвахме резултатите от много голяма консултация за установяване на най-обременяващите нормативни актове на Европейския съюз, така наречените топ 10 най-дразни обхванещи нормативни акта, които в най-висока степен затрудняват малките и средните предприятия. Днес комисията прие съобщение с становището си по резултатите от това допитване и незабавно ще предприемем действия във връзка с тези констатации. Е, съобщението е, посочва действията е, вече предприяти от комисията за всеки от тези водещи 10 акта, както и това, което искаме да направим в бъдеще. Когато е възможно, комисията ще предприема преки действия и в други области. Разбира се, някъде се нуждаем и от тясно сътрудничество с законодателите, защото са необходими промени в нормативни актове. Най-малко 6 от тези топ 10 актове са предмет на проекти на комисията, които вече се въртят в законодателния процес и разбира се, надяваме се, че законодателите ще предприемат бързо съответните действия, за да можем да ограничим регулативните пречки за предприятията максимално бързо. Също така, в съобщението си за регулативните нормативната годност на Европейския съюз от декември миналия съюз сме се наели е, да направим преглед на общия корпус на законодателството на съюза. Опитваме се да установим причините а, е, и а, е, да а, намерим начин за корекции. Комисията през октомври ще даде информация на парламента а, и а, съвета за програмата РЕФИТ. Също така Предприемаме и други важни е, мерки е, съгласно съобщението си за регулативната годност на Европейския съюз. Е, започнали сме да следим програмата за действие за намаляване на административните тежести. АБР плюс на латински. Искаме да ограничим с 25% бюрокрацията и този стремеж сигурно ще донесе конкретни ползи на предприятията и в частност на малките и средните сред тях. Комисията даже ще надхвърли целите. Над 100 мерки за намаляване на административното бреме ще бъдат предложени по отношение на данъците, трудовата заетост, статистиката, транспорта, селското стопанство и прочие. Това ще е, означава е, спестявания за предприятията на стойност над 30 милиарда евро годишно. Освен това, ние полагаме максимални усилия да изготвяме по-качествени нормативни проекти, защото това е, ще подобри качеството на уредбата в крайна сметка. Опитваме се да усъвършенстваме системата за оценка на въздействието, която вече е първокласна по признанието на мнозина. Комисията се опитва да усъвършенства и предварителните преценки е, за всички разходи и ползи и е разработила стандарт цялостно двустранично е, обобщение, резюме а, е, с основните цифри от всяка оценка на въздействието. Ние също така актуализираме насоките си за оценка на въздействието. Ще обнародваме актуализирания вариант през 2013 е, година след публично допитване. Тоест, това ще стане в края на настоящата година по-късно, през 2013. Когато миналия път говорихме за интелигентното регулиране, няколко членове на вашата комисия подчертаха значението на административните тежести за малките и средните предприятия. Какво можем да направим, за да ограничим тези тежести, е, които обременяват малките и средните, както и микропредприятията. Ние сме е, възприели много сериозно вашите предприя... Е, препоръки и сега сме разработили критерии за малки и средни предприятия. Както знаете, микропредприятията по принцип винаги се изключват от приложното поле на нашите нормативни актове, когато това е възможно. Стремим се към улекотен режим, който да намали регулативните разходи за всички всички малки, средни и микропредприятия. А, групата на доктор Штойбе продължава да работи а, и а, да дава съвети на комисията във връзка с малките и средните предприятия и във връзка с препоръки, които биха помогнали на националните администрации да работят по-резултатно и да откликват в по-висока степен на потребностите на малките и средните предприятия. Ние организираме такива конференции в държавите членки, където очертаваме новите възможности, новите подходи в областта на прилагане и въвеждане на европейските европейското законодателство спрямо малките и средните предприятия и е, прилагането на специфичния за тях режим. Най-сетне и мисля, че е много важно това да се каже. Е, знае, зная, че е, комисията Юри напълно добре осъзнава е, този факт. Интелигентното регулиране е обща задача. Затова ние високо ценим подкрепата на вашата комисия за нашите усилия. Е, високо ценим е, работата Високо ценим факта, че Европейския парламент разработва собствен механизъм за оценка на въздействието, защото е необходимо не само да има добри нормативни проекти, но е необходимо да съществува възможности за оценка на потенциалните правни тежести, които ще проистекат от измененията в законодателния процес. И за това трябва още да подчертаваме, подчертаем, че е, е важно не само как се приема законодателството на Европейския съюз, но и как се въвежда в националните държави членки. Е, при въвеждането и неговото изпълнение държавите членки не трябва да добавят нови е, пречки и тук също имаме инициативи за ограничаване на излишните разходи във връзка с регулирането. Е, господин председателю, е, е, в предложението за днешния ни разговор са визирани националните парламенти и субсидиарността. Това е много важна тема, защото проверката за спазване на принципа на субсидиарност е от особено значение в целия законодателен процес, винаги когато се подготвят нови нормативни актове. Бих казал, че е, особено значение е, има това, че е, Лисабонския договор укрепи ролята на националните парламенти. За комисията е абсолютно ясно, очевидно е, че комисията отговаря пред Европейския парламент. Тя се отчита пред него. Същевременно отношенията между комисията и националните парламенти се разшириха през последните години. Виждаме, че политическият диалог се разширява. Това се вижда и от функционирането на механизма за проверка за спазването на субсидиарността. От националните парламенти през последните няколко години броят на становищата, получени от националните парламенти, расте непрекъснато. Е, От 160 и нещо в началото, те се превърнаха в 663 за 12 година, до сега през 13 година са 244. Част от тези становища са свързани с мотивираните становища, които изпращаме на комисията във връзка с проверката за спазване на субсидиарността. Националните парламенти все по-добре се организират. Само един жълт картон ни е вдигнат до сега от един национален парламент. Това, което искаме да направим е, е при оценката на въздействието да усъвършенстваме начина по който се мотивираме за спазването на принципа на субсидиарност, като по-добре разясняваме защо смятаме, че в определен случай е, субсидиар... принципът на субсидиарност е, е... и неговото спазване са били проверени и е, законодателството, което предлагаме, ще е възможно най-резултатно на европейско равнище. Ако ми позволите, делегирани и актове по изпълнение ще засегна сега. Защото вие имахте становище, работа по становището на господин Сайер. Е, е, благодаря ви за заключенията на основата на опита до сега. Е, нека да кажа няколко думи по този въпрос. През 2011 година нашите е, институции изключиха общо, е, раз, постигнах общо разбирателство за актовете по делегация. Нали, има при всяка законодателна процедура повтарящи се дискусии и те се намаляват по този начин. Всяка институция, ако се придържа последователно към това разбирателство, може много ползи да почерпи. През последните няколко години е, се е налагало да повтаряме нееднократно, че комисията няма институционно предубеждение към възприемането на делегирани актове или актове за прилагане. Ние се стремим към максимално добро изпълнение на актовете и същевременно законодателят е, има пълното право да включи детайлни разпоредби в собствения си акт, вместо да делегира правомощия на комисията. Но разбира се, всеки път, когато правим своя избор, ние изхождаме от спецификата на съответната политика при изготвянето на актове по делегация и съответствие с рамковото споразумение. Е, парламентът знае за всички заседания на експерти и е, може да присъства. Имало е няколко наблюдатели през последните е, месеци и аз много бих се радвала, ако тази практика продължи. Неодавна службите на парламента, съвета и комисията започнаха задълбочени технически разговори за разбирателство между трите институции относно разграничението между между актове по делегация и актове за прилагане, особено в контекста на многогодишната финансова рамка. Това сигурно ще улесни бъдещите преговори. Зная, че тази дискусия е трудна и аз искам да благодаря на вас, господин председателю, за това, че извършвате тази така важна дейност от името на Европейския парламент. Още храня надеждата, че ще постигнем пробив по тази тема още при ирландското председателство, защото е, се е, нуждаем е, от всеки час работен ден и работна седмица, за да изготвим такава многогодишна финансова рамка, че тя да може резултатно да заработи от 1 януари едната година. Спомням си много добре от първата дискусия, че за парламента беше много важно да бъде приключен процесът на привеждане на вторичното право с Лисабонския договор. Все още работим с РПС или с законодателството ПРАГ. През 2011 година се наехме до края на нашия мандат да приключим с тази инициатива и за това искам да ви уведомя, че в момента комисията се опитва да изведе до край тази е, работа е, с е, нормативните актове, които са били прияти по старата нормативна процедура, законодателна процедура. Над 200 нормативни акта са внимател, подложени на внимателен анализ, за да се види до каква степен съответстват на новата система. Ще има три предложения за привеждане в съответствие. Те, първият Първото предложение ще бъде е, прието през идните дни от колегията. Е, ще има автоматично привеждане в съответствие на препратките. Е, друго предложение ще бъде прието скоро след това за оставащите основни актове, които все още са предмет на анализ. И последната кратка информация, която искам да ви дам, е свързана с проектите, които се надявам да са в последна фаза на тристранни срещи. Все още се нуждаем от значителен напредък по регламента за европейските политически партии и за фундациите. Мисля, че доста напреднахме на последния кръг на политическия триалог. на политическо ниво имам предвид напреднахме. честно казано, малко бях изненадан е, че не всички политически споразумения, които постигнахме е, на ниво парламентарни докладчици, е, министри и мен, са претворени в работата на експертите и са намерили отражение в текстовете. Има някои правни пречки и за това наистина се Надявам, че ще можем да ги преодолеем, за да приключим тези разисквания при ирландското председателство. Най-малкото във форма на политическо споразумение, така че след това бързо да приключим работата при литовско председателство. Мисля, че това е постижимо. Трябва само да покаже малко повече политическа воля и решимост, за да приключим работата. Друга важна тема е реформата на регламент регламента за персонала. Тук е много важно да се е, зачита проекта споразумението на тримата председатели на институции. Реформата на този регламент е неразделна част от реформата на многогодишната финансова рамка. Абсолютно ясно е, че междуинституционното споразумение ще е част от многогодишната финансова рамка, а това споразумение е много тясно свързано с реформата на регламента за персонала. Всичко това ще бъде прието като един пакет. Работим по тези проекти от две години. Много усилия засилено. Изгубихме много време, тъй като съветът не желаеше да а, заеме а, а, позиция по многогодишната финансова рамка. Изчакваше. Мисля, че вече сме доста близо до резултата. Трябва да кажа, че ирландското председателство а, се нае с много тежки преговори. Ние сме е, реалистично настроени в очакванията си. Разбира се, всички институции трябва да бъдат, но се надявам, че на тристранната среща, която предстои да започне тази вечер, ще преодолеем оставащите препятствия и се надявам е, да е, изведем до успешен край целият пакет, още при ирландското председателство. Господин председател, благодаря ви, че ми дадохте тост толкова много време е, да се е, изразя пред вас, да заема е, от, становище по най-важните теми е, за вашата комисия и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за обстойното изложение. Господин Берлингуер. Луиджи. Искам да благодаря на заместник председателя Шефчевич. Преди всичко, за това, че спазва регламентираната норма, по която предложението за закон за административната процедура бе предложена от нас в Европейския парламент и най-вече комисията Юри – Той внимателно следи работата и на пленарните ни заседания и излезе с отговор три месеца след това а, от името на комисията. Благодаря му много а, за изключително уважителния характер, с който се държите към парламента. Сега излизате с общ преглед на тематиката на законодателството и на административната дейност на Европейската комисия. И това е нещо като кодекс, нещо много широко и всеобхватно, по което сега не искам да се изказвам в подробности, тъй като то би било невъзможно. Но ми харесва също така, че се подходи подробно и детайло, детайлно по един проблем, който е много важен – защо? Защото Европейският е, съюз изгражда европейско гражданство, т.е. трябва да увеличи собствената си легитимност и да убеди гражданите си. Първото нещо, което трябва да направи е съюз, за да бъде нещо достъпно и да отговаря на исканията на всеки един. Иначе идеала за Европа е, разбира се, от нещата, което е най-хубаво, от което имаме, това не е достатъчно обаче, защото гражданите искат конкретни действия. Ще кажа две неща. Първото е свързано с административното право или административната процедура. Ще кажа също така и нещо за Smart Regulation. Що се отнася до административния процес? Да, парламентът е този, който започна да говори по този въпрос, защото имаме член 298 и т.е. договорът е този, който легитимира тази инициатива. Парламента подходи разумно. Работихме в комисии, изслушахме много становища, е, изключително много източници изслушахме и след това подготвихме доклад по собствена инициатива, който в нашата комисия бе прият, бих казал, дори единодушно. С огромно мнозинство също бе прият в пленарна зала. Юридическата комисия поиска European Added Value Assessment или оценка за добавената стойност на ниво Европейски съюз. Това бе, за да се получи допълнителна подкрепа на идеята и да се, за да се излезе с закон по административната процедура. Дори тази структура на парламента показа добавената, допълнителната стойност, която може да бъде придадена на един, на такава, един такъв закон за административната процедура. Ще се върна малко назад. Е, обикновено законите за административната процедура в различните държави, аз познавам италианската, разбира се, отнемат около 20 години, преди да се стигне до нещо. Така че разбирам защо е, в други държави от много години се работи по този въпрос и администрацията не иска и не обича закон, който да регламентира нейната дейност. И обикновено казва, обичам прозрачността, но не иска а, разбира се, да бъде контролиран, защото кой ще каже, че е против прозрачността? Няма как да кажеш такова нещо, обаче не ти е приятно, когато те наблюдават. Така че има правила, които а, са задължителни за всяка една администрация, за нейната прозрачност. Необходими са и те трябва да бъдат записани. Има два начина а, за такъв тип закон. От една страна може да има негативен, от друга страна може да се направи позитивен. Тоест, много бюрократичен, много детайлен, който всичко се изписва. И, съответно, това няма да служи за нищо, тъй като не можеш и да се оплачеш, а пък администрацията ще бъде спъната с вързани ръце и крака, а ние не искаме. Не искаме, освен това, и, и самата процедура, която се извършва от администрацията, да бъде удължена. Не, искаме да има ясни права, които да бъдат изпълними. Има и американска система, една голяма велика страна, където се правят така наречените закони по същност, където се определят прав... правата, без да се влиза в детайли и те не са тежки закони. Говорейки за един такъв тип административен закон, искаме да направим такъв общ закон, защото работим заедно ние с Европейската комисия, с съвета, имаме едно триединство, има инициатива на комисията, която често получава подкрепата или желанието, или волята на Европейския парламент за европейска интеграция. Но за да се постигне това и, и, и за това настоявам, че, че трябва да продължим напред и да преодолеем тези а, подозрения у Европейската комисия, които си мислят, че ако се заложат такива права, те няма да могат да работят в мира, защото постоянно ще имат а, пречки, каквото и да се опитат да направят. Не, ние не искаме да им създаваме пречки. Но залагането на, на твърди права, като например доста, прозрачност, правото да бъдеш изслушан, всичко това, което вече е, е известно, ние ще заложим един минимум, един законодателен и правен минимум който ще подреди всички тези хиляди административни процедури, които присъстват. Защото те са много и са много различни вътре в европейската администрация. Говоря за европейската администрация. Тоест, да се сложат нещата в ред, означава да се създадат условия за по-голяма ефективност и ефикасност на тази администрация. Ще ви дам един пример. Гражданина, който се обръща към администрацията в Европейския съюз, е част от пазара на административни услуги. Тоест, ако гражданина приеме всичко, каквото му поднасят, то тогава качеството на администрацията ще падне, защото няма стимул а, гражданина да бъде чут и да го обслужи по-добре и гражданина да бъде чут. Това е нещо като да продаваш стока или услуга. В Италия правим разлика между кафе и супа ако отидеш в кафето и си вземеш едно кафе, което прилича на супа, както се случва в много държави до Италия, където кафето, което пият нещо като, не знам, супа от зеленчуци, то тогава никой няма да го купи това кафе, защото на пазара имаш изисквания към това, което получаваш. Според мен е същото и с администрацията. Имаме нужда от администрация, която трябва да има стимул сама да се усъвършенства. И то не е само защото чисто е, професионално усеща гордост, че е добър професионалист администратора, но не, защото има граждани, те са пазара и имат изисквания. Законът трябва да бъде оптимизиран, тънък, ясен, и можем да помогнем на администрацията. В очетивия учтивия отговор на господин заместник председателя се казва, че в 298 се дава възможност да се заложи такъв закон. Не е задължение. Вярно е, че не е задължително. Но имаме становището на Европейския парламент. Тогава вече чисто политически нещата стават едно задължение. Според мен 298 от нашия Лисабонски договор го, го залага. Така че много ни се иска преди, да, преди края на нашия мандат нещо да се раз, размърда, нещо да, да почне да се случва и да се преодолее нежеланието на голяма част от службите в администрацията да се прави каквото и да е. Разбирам ви, господин комисар, вие сте изправени пред всички ваши служби, сигурно и колеги, други комисари, които не разбират а, защо е нужна тази идея. Какво искат тези от парламента, че ни кара да правим такъв закон за административната процедура? Ами това е нещо много важно за, за, за, за живота. Сега за Smart Regulation. Тук върва в същата посока – Трябва да отбележим Стокхолмската програма заедно с Авко и Либе и водим, правим всъщност един доклад от трите комисии, който оценява случилото се след отварянето на европейското пространство на правосъдие е, след Стокхолм. И какво се случи с тази зона, с това пространство? Искаме да се възползваме от тази възможност, не само да обясним какво се е случило, но и да установим един принцип, който аз съм казал в тази комисия, защото е много важно. Създали сме, както казвате и вие, господин председател, и както го доказвате с присъствието си, едни отношения с националните парламенти, създаване на нормативни актове, регламенти, още от одобряването на Стокхолмската програма и да дори още преди нея – Изградили сме в Европейския съюз един корпус юрис, който е монументален, огромен. Директиви, регламенти, закони, рамкови директиви. И те всъщност обединяват Европейския съюз в сферата на правото каква част от тази огромна работа стига до гражданите? Каква е ползата на гражданина от този огромен корпус и колко си остава в чекмеджетата, в ума на адвокати? Въобще има ли адвокати, които се занимават с това да обясняват на хората тези норми? И има ли съди, които го ползват? Не може само да произвеждаме закони. Трябва да видим дали функционират тези закони и до какво водят. Ето, законодателните институции не обичат тази част, за която говоря. Дори националните закони много обичат да правят закони, след това обаче изпълнението на тези закони на практика много не ги вълнува. Така че ние трябва да отворим тази а, глава и комисията трябва да ни помогне тук, за да видим какво е въздействието в реалността, в Европа, за да се изгради европейското гражданство посредством този корпус. Благодаря. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Мога да продължа там, където приключи и моят колега. Работя по доклад за прилагането на общностното право. И вече от няколко години се занимавам с този въпрос. Много обезверяващо ми действа факта, че въпреки почти единодушната подкрепа в пленарната зала, проблемите визирани в този доклад във връзка с пилотния проект и с липсата на прозрачност за подаващите жалби, все още не са решени. Тези проблеми са свързани с това, за което говори господин Берлингуер. Администрацията тря... се нуждае от онези, които попадат в обхвата на нормата, към които е адресирана нормата. Администрацията се нуждае от тях, защото те й дават обратна връзка. Обратна връзка за онези актове, които сме разработили тук в институциите по време на тристранните разговори. И по тази обратна връзка става ясно дали актовете изпълняват първоначалната цел или не. Държавите членки трябва да прилагат нормите не само на хартия – трябва да се знае дали действително предприемат необходимите мерки за тяхното прилагане. Ще ви дам един пример. Комплексна уредба за времето прекарано зад волана и времето за почивка за водачите на автомобили. Приемаме тази уредба, за да гарантираме сигурността на движението по пътищата. Един шофьор на тежкотоварен автомобил от 40 тона може да се превърне в проблем, ако заспи по пътя. И така, приемаме тази комплексна нормативна уредба, което ни отнема много време. Процедурите са дълги и сложни. Държавите членки я приемат на хартия, но не я прилагат на практика. И какво става всъщност? Не се повишава безопасността на движението по пътищата и в крайна сметка се твърди, че Европейският съюз носи отговорността. Опитваме се в някои области да установим справедливост. Приемаме съответните актове, но държавите членки ги прилагат само на хартия, но не и на практика. И в крайна сметка отговорността се вменява не на държавите членки, а на Европейския съюз. Всички знаем това от опит. И в това се състои според мен проблемът. Не ни е необходима обратна връзка за това дали някъде регулираме прекалено малко или недостатъчно добре. Трябва ни обратна връзка за това дали актовете, които парламентът, съветът и комисията приемат след дългогодишна работа, действително се прилагат на ниво държави членки. В противен случай възниква конфликт между онези държави, които прилагат актовете и онези, които не ги прилагат. Да ви дам за пример директивата за командироването на работниците. Свидетели сме на социален дъмпинг в много големи мащаби, тъй като прилагането на директивата по отношение на командироването на работници в редица държави членки просто не функционира. Не се упражнява контрол. И от това проистичат огромни проблеми тъй като отговорността се търси не на ниво държави членки, които не предприемат необходимите действия по прилагането на директивата, а на ниво Европейски съюз. Отново се твърди, че Европейският съюз, да се изразим с на по-простичък език, нищо не прави. И мисля, че именно що се отнася до такива принципни норми, трябва да следим за тяхното прилагане. В противен случай се стига до разрив между държави, които прилагат нормите и такива, които не ги прилагат. И това се отразява върху цялостния процес. Това е ясно за всеки го, който се занимава с европейско законодателство. Мисля, че от една страна трябва да регламентираме много ясно и много точно, но също толкова категорични трябва да сме и по отношение на прилагането на приятите от нас актове. Най-вече по отношение на онези държави, които не ги прилагат достатъчно добре. Има задължение за контрол върху прилагането на актовете на Европейския съюз. И ако тези задължения не се спазват от държавите членки, то тогава възниква проблем. Би ми се искало комисията по-активно да работи именно за упражняването на този контрол. Вторият въпрос, върху който ще се спра – достъп до документи. Продължава да има недостатъци. във връзка с достъпа до документи. Обсъждали сме ги неведнъж. В основата на законодателството на Европейския съюз е изискването за прозрачност. Но, за съжаление, в случая не постигаме напредък във връзка с прозрачността. Отправили сме към вас запитвания. Какво смятате да предприемете в бъдеще и как да го предприемете? Мисля, че проблемът трябва да бъде решен още в рамките на този мандат и то така, че действията на администрацията да станат по-прозрачни и по-разбираеми за гражданите. Предвидихме съответните разпоредби. Аз участвах в конвента, който работи по тях и наистина се гордея със свършената от нас работа, но мисля, че трябва да приключим този процес. Наистина искам да бъде намерено решение, тъй като го дължим на гражданите. Още няколко думи за актовете за прилагане и актовете по делегация. Да, вярно е, че трябва да намерим точно определение, за да премахнем останалите неясноти. Но има нещо по-тревожно, според мен. В последно време имам предвид не вас, а други ваши колеги комисари. Комисията в все по-голяма степен в области, в които според нас това не е подходящо, прилага много голям брой актове по делегация. И какво означава това? парламентът взема решение по принципните въпроси, но когато се премине към по-решаващия етап, решенията се вземат при закрити врата от администрацията. И понякога наистина се прекалява. Ще ви дам пример с уредите за телесно сканиране, които бяха източник на голямо безпокойство сред гражданите. И решението по този въпрос бе взето по процедурата на комитология. Бе заобиколен парламентът. Знам, че този въпрос не ви засяга. Вие не сте ресорният комисар. Но говоря за обща тенденция. Тенденция за вземане на особено важни решения като се прилагат актовете по делегация. Не е възможно това. Не може всички решения да се вземат по пътя на действия на администрацията. Така се вменява отговорността на администрацията за решения, които всъщност са политически или би трябвало да се вземат на политическо ниво. Това не е в духа на прозрачността която сме заложили сред своите принципи. А аз се гордея именно с прозрачността. Господин Берлингуер говори за Италия, аз няма да се впускам в подробности за Австрия. Можем да поговорим с господин Берлингуер още за кафето. Аз съм от е, страна, в която е много добре изразена културата на администрацията. А тук в Европейския съюз има 27 различни култури на ниво администрация. Можем да се върнем отново на примера с кафето. Трябва да сме много по-последователни. Наистина се гордея с прозрачността. Сравнявам Европейския съюз с някои държави членки – по отношение на пресечната точка между държава и администрация. Искам да се запази прозрачността, да се надяваме, господин комисар, че ще ни подкрепите. Вие трябва да отправите предупреждение към комисията. Не би следвало всички важни разпоредби да се вменяват на администрацията. Не бива тя да поема окончателната отговорност по тяхното приемане. Мисля, че може да се намери решение на тези проблеми. Трябва непременно да намерим решение, тъй като ни предстоят изборите за Европейски парламент и предстои тези проблеми да бъдат обсъждани много оживено. Знаете, че в цяла Европа се наблюдава евроскептицизъм. И именно ако осигурим прозрачност, ще пресечем евроскептицизма. Той се основава на страха, а страха пък идва от липса на прозрачност. Актовете по делегация. Тук също въпросът се свежда до прозрачност. Същото въжи и за регулирането на действията на администрацията, за достъпа до документи. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger, Herr Kollege Gagani. Благодаря, господин Гаргани. Искам да направя няколко политически оценки. Бил съм на много дебати, дори когато бях председател на комисията също, така че сходни дебати. А, този дебат а, влезе в духа на културата на Европа, т.е. основната ни цел – дори като юридическа комисия, за да можем да определим една стратегия, свързана с хармонизацията на общностното право, въпроса за свободата, ефикасността, административната ефикасност. Трябва да кажа съвсем ясно, че дебатът е, е много интересен. Е, вашия доклад, е, господин заместник председател, точно в светлината на становището, извинете, на темата, която а, обсъждаме, структуриран диалог между нас и вас. Защото ако този диалог, който водим ние, го проведем с нашите граждани, щяхме да имаме друга Европа. С а, Европа не в криза. Щяхме да сме чули други а, реакции, а не тези, които, както каза колегата, ще видим сега на изборите за Европейски парламент. Аз съм оптимист. Е, харесва ми това, което каза и господин Берлингуер. И юридически, и интелектуално съм близо до него. Но искам да ви кажа нещо от личния ми опит в италианския парламент. Законодателството винаги иска да бъде по-прозрачно. Тоест, какъвто и прозрачен закон да направим, администрацията ще го направи непрозрачен. За съжаление, винаги става така. С работата си става непрозрачен. Когато дойдох за първи път тук в Европейския парламент, вие не го помните това, следвайки традицията на италианските юристи, доста голям скептик бях по отношение на така наречената оценка на въздействието. Ние юристите, и поне италианците, не знам, може би германците, защото ние идваме от римското право, та искаме да видим как се прилага един закон, дали се прилага, дали може да се прилага, какво е приложното поле и така нататък. А тук има някаква предварителна оценка. Тази оценка на въздействие е предварителна. Не е погрешен този подход. Като проблема с административната процедура е фундаментален по всички други въпроси, свързани с ефикасното присъствие на една Европа, на народите, на гражданите. Така че административната процедура, както каза господин Берлингуер, е много важна. И това е изключително важен въпрос, защото процедурата е, трябва да е ясна, не бюрокрацията. Може да е оценката на въздействието положителна, но след това при работата трябва тя да бъде положителна, защото трябва да видим, че има една душа, една обща Европа. И този проблем а, може да разреши наистина основни въпроси пред нас. В случая процедурата, която ще опишем, ще ги разреши. Много ви благодаря за подробностите, които дадахте в докладите си. Много малко идват тук с толкова подробности. И започнахте един дебат, който е много важен. Истински дебат за Европа. Абстрактите неща днес въобще не интересуват граждани. Нали? Европа на свободата. Граждани като че ли не вярва в това. Смята, че това е някаква декларация или споменава на някаква категория имаме нужда от една Европа, която се живее а, и, и не само на национално ниво се живее, на, на федерално ниво, на европейско ниво. Ето това е една Европа, която трябва да го заинтересува. Дори последната година, а, посредством тази оценка, която започваме днес, можем да допринесем така, че май месец да ни вярват повече. Надявам се това да бъде нещо положително. Благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря. Сърдечно приветствам с добре дошли група студенти от региона на Алпите. Госпожа Лихтенберг обясни, че те са тук в рамките на стаж. Намират се наистина в бастиона на парламентаризма. Нека сега аз също направя няколко бележки. Първо, във връзка с актовете по делегация – трябва да решим проблемите първо тук, в парламента. Не всичко, което се провали, се провали без участието на парламента. В отделните парламентарни комисии сме повече от щедри във връзка с актовете по делегация, по редица теми. Има някои парламентарни комисии, които наистина са повече от щедри решават, например, че времето ще е хубаво, но как да се погрижим за това? Ами нека го оставим на Европейската комисия. Бе въведена процедура по предварителна проверка в рамките на тази процедура ще се разглеждат хоризонтално всички проблеми във връзка с актовете по делегация, преди текстовете да бъдат внесени в пленарната зала. Да се надяваме, че тази процедура ще бъде приложена и за директивата за тютюневите изделия. Ще видим как ще реагира ръководството на парламента. Какво очаквам от комисията? Доколкото знам, има доста големи затруднения на техническо ниво. Водят се, не бих казал преговори, но координиращи разговори за решаване на проблемите на хоризонтално равнище. Постига се някакво споразумение, но изведнъж се намесват правните служби и това споразумение става недействително и отново се започва разискване по въпроси, които уж вече са били решени отдавна. По прилаг... използването на актове за прилагане и актове по делегация. Ако на тези актове се гледа като на средство за борба за надмощие, то просто няма да стигнем до никъде. В един момент ще трябва да се запитаме какво стои за всички разпоредби, какъв е смисълът им. Може да се делегират само на лични правомощия. Ако става дума за законодателство, то тогава логично ще се приложат актовете по делегация. А във всички останали случаи, когато става дума чисто за прилагането, ще се приемат актове за прилагане. Но може би ще ни се наложи да сезираме съда, за да имаме ясно тълкуване по определени хипотези, когато не може ясно да се направи разлика. А възможно е да се уреждат определени хипотези в основни правни актове. Тогава не са подходящи актовете по делегация. Процедурата по комитология по силата на междуинституционалното споразумение, по която ние двамата на времето преговаряхме, има достъп до заседанията на експерти, но не и достъп до заседанията на комитетите по процедурата по комитология но в случая нещата са оставени на осмотрението на комисията. Комисията може да предостави достъп и до заседанията на комитетите по процедурата на комитология. Става дума дори не за осмотрение, а за проява на елементарна учтивост от страна на комисията. Има възможност тя да предостави такъв достъп. Броят на експертните съвети бе намален. Те са много по-малко, отколкото в началото на настоящия мандат. И положението е много по-различно, отколкото бе тогава в началото на преговорите. И комисията трябва да помисли дали да не направи някакво изключение от принципа, да предостави достъп до заседанията в рамките на процедурата по комитология, когато това е необходимо от обективна гледна точка. В случая се работи по един законодателен акт, по който има смисъл да присъстват и наши представители на срещите по процедурата по комитология. Предлага се комисията да публикува всички административно-правни актове на едно място на страницата си в интернет би трябвало комисията да помисли за кодифицирането на действащите административни разпоредби. Това няма да може да се направи следващата година. Комисията още от сега може да изиска от службите си да помислят по въпроса за кодифицирането и след провеждането на изборите за Европейския парламент може да се излезе с един прегледен ясен текст. Това бяха моите бележки и допълнения. Думата има господин заместник председателят на комисията за отговор на въпросите. Благодаря, господин председателю speakers for, uh, for, the, for the comments and for... Искам да благодаря на всички оратори за коментарите и въпросите. А също съм почитател на италианското кафе. За мен това е един от източниците на типичния италиански темперамент и той превръща страната ви в нещо наистина особено. Искам да благодаря и за вашия доклад, защото той е, помага а, дискусията да напредне, да мислим по-аналитично за това как административното право на Европейския съюз да се доближи повече до гражданите и да стане по-лесно разбираемо. Каква е дилемата за комисията тук? Бих казал е, сложните е, съотношения между общия и специалния закон. Разбира се, има и друг проблем. Ако искате да вземете предвид всички различни нюанси, бихте създали някакво правно чудовище, което ще е свръхосложнено и толкова бюрократично, че всъщност ще действа в противовес на интересите на гражданите. А другата крайност е да се тръгне в посока към свръхопростяване на законодателството. и е, ще се открият в правната уредба едни големи дупки, през които добрите ни намерения ще изпадат. Е, тъй, че въпросът е как е, да е, рационализираме, как е, да направим законодателството е, лесно за ползване от нашите е, граждани. Мисля, че едно нещо, което може бързо да се направи, е, е да бъде всичко качено на една веб страница. Ще има специален портал за европейското право, е, който може с ваша помощ да бъде направен лесен за боравене от нашите граждани и там могат да, да могат да намерят всяка подробност, която ги интересува. На второ място аз е, много се радвам и на още един ваш принос към дискусията. Заключителните думи на господин Берлингуер. Повече да обърнем внимание на общите принципи, общите забавения, общите срокове за отговор на гражданите на Европейския съюз, когато те сезират Европейския съюз и неговите институции. Те да имат право на отговор в определен срок, да имат право на Поправене на неправилно предприяти административни действия, е, право на среща с служителя, който е отговарял за конкретно досие. Е, това са все детайли, които ще превърнат е, е, конструкцията на Европейския съюз нещо по-човешко и близко за гражданина на Европейския съюз. Смятам, че в тези посоки трябва да работим заедно и е, мисля, че можем да намерим добро решение и много високо ценя вашия принос поради големия ви опит. Е, аз съм впечатлен от примерите, които дадохте и днес в речта си и в речта си в Италия. В Италия бяха необходими 20 години в други държави 10-15 години бяха необходими за този процес. Трети страни напълно си затвориха очите и решиха да не се занимават с него. Да, вярно, че трябва да имаме предвид сложността. Трудно е да се изгради един административна култура, изхождайки от 28 различни национални такива. Но в центъра на нашето внимание, нашият фокус трябва да бъдат интересите на гражданите, когато встъпват в, няколко, в някакво административно хуманно правоотношение с Европейския съюз. Това трябва да е водещо за нас и аз ще се опитам да ви дам конкретни идеи още тази година, за да можем да постигнем конкретен напредък до края на настоящата легислатура. Друг проблем, който напълно осъзнавам и не засяга гражданите, е обществената осведоменост за правото и за решенията приети на ниво Европейски съюз. Напълно съм убеден, след като съм бил в различни национални парламенти и съм се опитвал да разяснявам препоръките за отделните страни, че има голяма изненада в националните парламенти, когато за първи път се поискат проектите на националните бюджети. Много голямо е очудването защо искаме това. Ами защото е част от европейското законодателство и защото това съществува като изискване от известно време. Често пъти виждам а, на заседанията на съвета а, това, виждам го а, и от времето, когато бях а, постоянен представител а, на а, заседанията на съвета. Всъщност, а, познаването на решенията на Европейския съюз не е нещо, което можете да очаквате като даденост. Така че наша задача е да разясняваме, да гарантираме познаването на европейското право, да гарантираме е, тази предпоставка за неговото прилагане и изпълнение. Тази информация следва да разпространяваме съвместно. Това е изключително тежка задача. Но ние сме длъжни да положим максимални усилия и да разпространяваме информацията максимално. Сега по отношение на регулирането е, с интелигентност. Е, мисля, че ние учим и сме научили доста. Имаше е, много е, скептицизъм, както господин Гаргани каза. Дали няма да се стигне до друг бюрократичен кошмар, но аз е, всъщност е, се уча всяка година и аз се уча и ние учим е, за това как по-добре да се справяме, добавяме нови е, парламенти в, и, и субекти, други субекти в нашите оценки на въздействието. Е, всестранно оценяваме последиците. И мисля, че тази аналитична таблица на оценката на въздействието, разработена от вас, дава възможност да се види как гражданите изпълн... упражняват правата си и колко често се връщат проектите на бюрата на разработилите ги автори, защото не отговарят на изискванията на интелигентното регулиране. Мисля, че тук и ключът към делегираните актове, актовете по делегация, да се знае как ще се отрази един акт по делегация върху ефективното раз... прилагане на основните нормативни актове. Мисля, че в тясно сътрудничество е, звеното за оценка е, в Европейския парламент. И с обща работа, е, посветена на методиката, можем да покажем пример на много правителства в Европейския съюз как да извършват такава оценка, когато законодателстват. На всичкото това отгоре, т.е. в допълнение, чрез Рефит, това е и част от отговор ми към госпожа Лихтенбергер, е, се опитваме да направим оценка на целия нормативен корпус отрасъл по отрасъл. Кое работи и кое не кое осложнява е, живота на нашите граждани без е, да носи нищо от ползите, които очакваме да видим. Там преценяваме и въвеждането на законодателството и неговото прилагане на национално ниво. Как можем да направим това по-резултатно е въпросът, но разбира се, е, не можем е, да е, се разпростираме във всички посоки като служби на комисията, разчитаме на лоялното сътрудничество на държавите членки. И разбира се, не искаме още при първия сигнал или съмнение да изправяме съответната държава членка пред съда на Европейския съюз, защото ще го наводним с дела. Е, това е една от причините за създаването на тази пилотна схема. Е, чрез нея се опитваме да помогнем на държавите членки сами да се коригират, да кажем, ето установили сме проблем, ето ви срок за неговото отстраняване. Вече ако с това не се справите, ще бъдем длъжни да сезираме съда. Трябва да кажем, че до сега сме много удовлетворени от резултатите, но съм съгласен с вас, че е, въвеждането в националното законодателство е ключ към успеха. Това въжи не само за нормативните актове, но е, и е, за решенията, защото е, при, е, ком, между комисията и е, държавните и правителствените ръководители често се е, водят разговори. Такива се водят и е, на заседанията на съвета на министрите на външните работи за така наречената празнота при въвеждането. Е, това ще бъде предмет и е, на пролетния съвет. По отношение на достъпа до информация, знам, че това е много важна тема, деликатна при това и приоритет за Европейския парламент. Тук действаме съгласно действащото законодателство. Последните цифри гласят са, че е, миналата година сме получили 6477 искания за достъп до информация. Само 10% са били отхвърлени. Някои от тях са стигнали до съда, някои от тях са били предмет на жалби до омбудсмана, но това е ограничен брой. Тук се опитвам много да направя. Даже предлагам да направим нещо като миниатюрно улисабоняване на регламент 1049, с който да разширим задължението за предоставяне на информация до други институции, не само комисията, защото сега само комисията е носител на такова задължение, други институции не са. Нека да го разпрострем и към други институции. Естествено, е, позицията на Европейския парламент беше, че трябва да се подхожда цялостно. Е, но е, има много голям разнобой в позициите на съвета и на Европейския парламент. И при това положение как да определим, що е то документ, що е класифицирана информация, това е предмет на разногласие и мисля, че с помощта на Европейския парламент трябва да положим усилия да решим този проблем. Искам да кажа следното. Не се опитваме да крием информация. Предложенията, които готвим в момента, ще гарантират точно същия достъп, както и сега, но ни е необходим подкрепа от всички страни, за да реформираме 1049. По актовете по делегация ще кажа следното. Мисля, че актовете по делегация наистина трябва да се използват само в случаите, когато знаем, че има основен нормативен акт, който е прият, който е с голямо значение, но а, а, твърде много са променливите от гледна точка на изпълнението на този акт. Много а, приложения с много условия за изпълнение на политиката и това може да затрудни извънредно а, много а, изменението на този акт цял цялостно. За това се предвижда делегирането на правомощия на комисията, но трябва да ви припомня е, и трябва всички да носим отговорност е, в, този, в тази връзка. Ние е, само внасяме нормативния проект, а след това вие законодателствате и делегирате правомощията на комисията, така че вие имате право да промените нашия проект, можете да откажете да ни дадете правомощия по делегация, можете и да отнемете предоставени правомощия по делегация делегация. Следователно, тези детайли никога не бива да обягват от вниманието ни, когато разискваме е, актовете по делегация. Сега, за комитологията и експертните групи. Има някои проблеми напоследък. когато говорим за експертните групи, доста добър напредък сме постигнали. Не ми е известен пример, когато експертна група е, е, е заседавала и е имало проблем с достъпа до тези заседания за представители или специалисти на Европейския парламент. Зная, че процедурата е доста детайлно предписана. Мисля, че генералните дирекции, които работят с експертните е, групи най-често, също предлагат нови подходи за разпространяване на информация за дневния ред на заседанията на тези групи. Няколко месеца предварително посочват се заседанията на експертните групи и се отправят питания към комисиите. Ето ги заседанията, желаете ли да изпратите представител и да изпратите специалиста. Тези искания обикновено се удовлетворяват. Ние също така се стремим да увеличаваме прозрачността на работата на експертните групи сега на веб страницата Европа. Има специфична рубрика, където се вижда кои експертни групи заседават, при какъв дневен ред кои са личните представители или представителите на институции. Там се качват протоколите от заседанията и даже приетите решения, както и информация за след... датата на следващото заседание на съответната група. Това е голяма промяна в сравнение с миналото и аз зная, че е, е, в комитетите по линия на комитологията има различни мнения. Дълги дискусии е, съм водил при преговорите по нашето рамково споразумение и ние стигнахме до извода, че всъщност комитетите по линия на комитологията позволяват на представителите на държавите членки да наблюдават как комисията изпълня, упражнява тъй наречените изпълнителни правомощи. Това е там становището. Мисля, че е много важно за комитетите по комитологията е много важно следното и трябва да се знае по-добре. Не трябва да се бъркат комитетите по комитологията с дневния ред на експертните групи, защото ако има комитети по комитология, Европейският парламент няма същия достъп и неговите представители също. Мисля, господин председателю, че отговорих на повечето въпроси. Ако има нещо, което, на което още мога да отговоря, с удоволствие би го направил след приключването на сегашната ни среща. Очаквам следващата ни такава среща и специално е, приветствам е, желанието на господин Берлингуер да дам по-конкретни предложения в есента на тази година. Благодаря. Благодаря. В момента няма споразумение между отделните институции. Ще продължим разговора си с вас и ще спорим също, ако това е необходимо. Приключихме по тази точка. Преминаваме към доклада на господин Рапкай. Първо ще дам думата на господин Рапкай и след това на представителя на комисията. Клаус Хайнер аз постигнах договореност с комисията. Проблемът е следният. Миналата година взехме решение за регламент за създаването на информационна система за вътрешния пазар. Това е от много голямо значение и за досието за документите за удостоверяване на гражданско състояние, което предстои да обсъждаме те първа. Мисля, че комисията би трябвало да вземе думата, тъй като е нейно законодателното предложение. И след това ще продължа аз. Първо ще представим информационната система за вътрешния пазар. След това ще направя аз няколко кратки бележки. Добре, тогава нека дадем думата на комисията, за да представи системата. Благодаря, господин председател, Добър вечер. Е, вие имате отпечатан материал, е, който ще иллюстрира е, моите думи, така че след малко ще ви представя системата за информация във вътрешния пазар. Може би сега я откривате. Това е приложение в диалогов режим, защитено и многоезично, което позволява на компетентните органи на европейските администрации да общуват лесно помежду си. Това е, е система, която най-напред помога, помага на всеки орган да открие своето съответствие, с кого да общува, кой може да отговори на въпроса и в последствие подпомага самото общуване, преодолявайки езиковите бариери. Всеки може може да използва собствения си език, като се обменят формуляри, които автоматично се превеждат. И сега Естер Деланге слуша. La, la coopération administrative. Улеснява се а, административното сътрудничество, която функционира от 2008 година и а, тя позволява а, да се а, улеснява а, управлението на директивата за професионалното обучение, както и на директивата за услугите, но вече в 7 различни области се използва тази система. Това е система, в която участват 7000 компетентни органи. 7000 са регистрирани в системата. Това са е, различни е, е, органи на различни нива, защото се спазва напълно административната структура на държавите членки на местно, регионално и национално ниво. Обменя се информация между всички тези органи. Сега, трите характеристики, които са особени за тази система. Първо, това е проста система, защото тя позволява, нейното използване позволява само връзка, изисква само връзка и интернет. Интерфейсът е възможно най-лесен за използване и позволява да се използва много лесно системата. Освен това, втори белег е защитата на данните. Както посочи докладчикът, ние имаме точна е, нормативна уредба, регламент е, за тази система, прият миналата година и тя позволява е, защита, пълна защита на личните данни. Е, това въжи и е, за срока на съхраняване на данните, за правото на достъп, за конфиденциалността. Всичко това позволява защита на данните. Третия белег е гъвкавостта на системата. Тя може да се използва а, за много области, за две директиви беше а, приета, но а, много бързо бе разпространена към други области, което позволява, когато има нов текст който предписва административно сътрудничество, да се разработва нова информационна система. На второ място искам да ви дам един конкретен пример, за да покажа как може е, вашите нормативни предложения да се отразят. Например, член 7 с препратка към нашата система. Е, един орган може да провери автентичността на един публичен документ. Представете си случая, в който един португалски орган е, който е, получи е, акт за раждане, издаден в Германия, има съмнение за неговата автентичност. Той може първо да се свърже с тази информационна система, защото ще бъде регистриран. Той не знае на кого да зададе въпроса си, но системата му дава възможност да намери своя подходящ събеседник. Например, компетентен орган в Берлин. И той ще разбере така на кого да зададе въпроса си. След след това е, се намира е, формуляр, е, където може да се постави точния въпрос, след което с едно штракване на мишката да се изправи, да се изпрати Въпрос на компетентния а, немски орган. А, този въпрос ще бъде автоматично преведен на немски език. А, компетентния немски орган ще отвори този въпросник на а, немски език и ще отговори на немски език, след което се извършва автоматичен обратен превод. Независимо от това, системата има много други функции. Възможно е да се изпрати въпрос на множество органи, а не само на един, както аз дадох пример. И също така могат да се градят бази, които позволяват събирането на информация. Това се предлага в член 10. Да се събират модели на матрици на публични документи в база данни. И за това, за вашето законодателно предложение, системата за вътрешния пазар може да ви бъде полезна. Благодаря, господин Рапкай, след това господин Месарос и господин Сперони. Още веднъж трябва да кажа, бяхме се договорили комисията накратко да представи предложението си. Добре, ще дадем още веднъж думата на комисията и след това ще продължим, казва председателят. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията по правни въпроси и най-вече на вашия докладчик, господин Рабкай, за това, че толкова бързо започнахте разисквания в парламента по предложения регламент, целящ улесняването на достъпа до и ползването на публични документи в Европейския съюз. Предложението на комисията бе публикувано на 24 април. То бе представено на министрите на последния съвет по правосъдие и вътрешни работи през месец юни. Това е една конкретна стъпка в последствие от Стокхолмската програма. В Зелената книга, публикувана от комисията през 2010 година под заглавие По-малко демократия бюрокрация за гражданите, насърчаване на движението на публични документи се излага една основна цел. Целта е да се улесни животът на гражданите и на други субекти, когато използват по трансгранични процедури публични документи. Предложението е едно от 25-те ключови действия, предложени от комисията след публикуването на доклада за гражданството през 2010 година. Целта е да направим така, че деловите среди и гражданите изцяло да могат да се възползват от правата си, без да им се поставят ненужни пречки. Гражданите и дружествата имат право да извършват трансгранична дейност. Вече от няколко години това е в основата на вътрешния пазар. Въпреки това, все още има затруднения при упражняването на това право, например, когато гражданите се местят от една държава членка в друга. Те нерядко са изправени пред бюрократични пречки, когато става дума за признаването на издадени на тяхно име публични документи. Това може да обезвери гражданите и да ги възпрепятства при възползването от предимствата на вътрешния пазар. За да трябва да бъдат внесени промени. Това е целта на нашето предложение. То ще окаже пряко въздействие върху гражданите и деловите среди. Те ще спестят време и средства. Нашето проучване показва, че 1,8 милиона публични документи годишно са обект на изискване за поставяне на апостил. Това вече няма да е необходимо след влизането в сила на предложението и е само една от редица мерки за упростяване, които ще доведат до спестявания в размер от 330 милиона евро за гражданите и за бизнеса. Мерките за опростяване ще доведат и до съкръщаване на разходите на националната публична администрация, което пък ще спести средства на дънакоплатците. Ще отправим ясен сигнал към държавите членки, че е необходимо да се повиши довето в публичните документи. Ще се опитам съвсем накратко да направя преглед на основните елементи на предложението. Ще започна с правното основание. Основната цел на предложението е да се насърчи свободното движение на стопански субекти и граждани. В основата на предложението е член 21, алинея 2 от договора за функционирането на Европейския съюз, както и на член 114, алинея първа. Тези два члена уреждат гражданите и стопанските субекти. Що се отнася до взаимното доверие между държавите членки, целта на предложението е да го укрепи. Акцентираме върху публични документи, издадени от публични органи и съответните длъжностни лица. Това са документи за удостоверяването на определени факти, като например сключване на брак, или раждане. Може да става дума и за документи, изготвени от нотариуси. Дори когато тези документи са напълно законни, с тях няма никакви проблеми в страната им на издаване, гражданите и стопанските субекти трябва да преминат често през различни формалности за удостоверяване на тяхната автентичност, като например поставянето на апостил. Предложението включва в обхвата си публични документи, издадени от съответните органи, които имат официална стойност за доказване на някакви факти. Факти, свързани с различни събития от живота на гражданите, като осиновяване, сключване на брак, регистриране на фактическо съжителство и други. Тези документи са свързани и с други въпроси, като например гражданство или притежаване на недвижимо имущество. Могат да удостоверяват и притежаването на фирма, липсата на криминално досие и други. В предложението се съдържа клауза за преразглеждане, там са включени и други области, които могат в бъдеще да бъдат уредени от акта. Предложението за регламент не засяга действието на регистрите за гражданско състояние. Те не попадат в обхвата на предложението, могат да бъдат уредени по-нататък ще се премахне изискването за легализация и апостил в рамките на Европейския съюз. Знаете, че днес действат различни системи за сертифициране в отделните държави членки. Целта на предложението е да се повиши правната сигурност, като се сложи край на тези разлики в системите. Друга важна мярка за упростяване – е приемането на незаверени преводи. Друг важен елемент от предложението е създаването на многоезични стандартни формуляри в Европейския съюз. Има пет категории публични документи за удостоверяване на раждане, сключване на брак, правен статут и други. За тези пет категории документи по искане на гражданите може да се предоставят многоязични стандартни формуляри. Тази мярка ще доведе до спестяването на разходи за писмен превод. Многоязичните стандартни формуляри могат да бъдат изискани от гражданите като альтернатива за националните публични документи. И те следва да се издават по процедура равностойна на издаването на национални публични документи. Какви гаранции са предвидени за предотвратяването на измами и фалшифициране? Що се отнася до измамите, Предложението визира укрепване на административното сътрудничество между компетентните органи, чрез създаването на централни органи и използването на информационната система за вътрешния пазар – ИМИ. Поставянето на апостил също може да бъде обект на измами и фалшифициране към момента ако се установят преки контакти между компетентните органи на държавите членки, така много по-ефективно може да се установи автентичността на даден документ. Ще спра до тук. Комисията очаква с радост сътрудничеството с Европейския парламент. Надяваме се, че заедно с вас ще постигнем колкото се може по-бързо резултати по нашето предложение. Благодаря, господин Рапкай. Благодаря, благодаря на комисията, че представи и двете теми, тъй като те са свързани помежду си. Не може да обсъдим първата, без да обсъдим втората и обратното или по-точно първият инструмент не може да съществува без втория и обратното. Предложението за регламент ще доведе и до промени в информационната система за вътрешния пазар. И обратното. Информационната система за вътрешния пазар е важна за регламента. Миналата седмица прочетох една много интересна статия в местен вестник в Германия. Не е било признато от компетентния германски орган на свидетелството за сключване на брак на един румънски гражданин. Става дума за човек, който вече от много години живее в моя избирателен район, но е роден в Румъния. Семейството му се е преместило в Германия, когато той е бил дете и, извинете, компетентният орган не е приел, признал неговия акт за раждане, не е акта за сключване на брак. И много ясно става в тази статия, че това, което хората всъщност очакват от нас, а именно да им улесним живота, когато се местят от една държава членка в друга, все още не е реалност. До голяма степен им гарантираме правото на свободно движение, упростили сме и правилата за свободното движение на стоки и услуги, но по отношение на признаването на документите все още не сме направили достатъчно. Принципно, според мен, предложението е добро. Винаги е много добре, според нас, да се намалява бюрократичната тежест. Предвидено е упростяване на трансгранично ниво. Но това е само една част от предложението. Не става дума за признаване на действието на определени документи, а само за тяхното приемане. Но и това е важно. Не става дума за действието което пораждат съответните документи, става дума за признаване на тяхната автентичност. Ако даден документ се признава за автентичен в страната си на издаване, трябва автентичността му да може да бъде призната и в друга държава членка. при изготвянето на предложението комисията се е поставила на мястото на гражданите, възприела е тяхната гледна точка. И така трябва да се работи според мен. Ние работим от името на гражданите, а не от името на нотариусите, например, или на заклетите преводачи. Не техния бизнес модел следва да отстояваме, а каузата на гражданите. Казвам това, защото качеството си на докладчик вече съм обект на известни опити за въздействие от страна на някои професионални групи. Тук ще се сблъскаме и с разлики в правовите култури на отделните държави членки. Има някои държави, в които структури постоянно обясняват защо нещо не е възможно и обясняват, че трябва да се запази статуквото и така нататък. Но не бива да допускаме това. ще трябва да преодолеем и съпротивата от страна на съвета, нещо, което с радост очаквам когато говорим за упростяването на бюрократичните процедури, неизбежно ще влезем в конфликт с една или друга държава членка и нейната правова култура. В крайна сметка искаме да въведем общо европейска такава култура. Има някои аспекти, по които трябва да си зададем въпроси обаче. Има някои формулировки, които според мен не са съвсем точни. Това е впечат... бе впечатлението ми при първия прочит. Може би проблемът проистича от превода. Когато обсъждаме техническите въпроси, ще задълбоча диалога си с службите на комисията, за да уточня тези неясноти. Но има някои въпроси, въпроси, които трябва да обсъдим. Комисията предлага списък само с 12 категории публични документи, към които следва да е приложим актът, като например актове за смърт, актове за раждане, за сключване на брак и други, но не би ли следвало в приложното поле на текста да попадат всички публични документи или поне да се включат още някои категории? Какво показва моят опит в моя избирателен район? Много често, най-често, гражданите споделят, че имат проблеми с документите, издавани на техните деца, удостоверяващи, че са завършили някакъв етап от образованието си. И сред нас са колеги, които много активно работиха по процеса от Болония. Имам предвид колегата Берлингуер, който тогава бе министър на образованието на Италия. И гражданите остават с впечатлението, че процедурите би следвало вече да са упростени, но всъщност продължават да имат проблеми именно с тези документи. Има и някои технически въпроси, които вече упоменах. В проекто доклада си ще направя списък на тези въпроси, така можем да ги обсъдим по-отделно. Сега според мен няма смисъл да се впускам в подробности. Общото ми впечатление е, че Текстът е добър, може би на места трябва да е малко по-категоричен. Като цяло, според мен, обаче е крачка в правилната посока. Представителката на комисията говори за признаването на действието на документите. От политическа гледна точка бих казал, Добре, нека направим всичко наведнъж, но като се имат предвид националните бюрократични структури и техните съмнения, то е по-добре, може би, да работим поетапно. Нека първо приемем този текст за признаването на автентичността и след това да започнем да уреждаме и останалите аспекти. Това бе всичко от моя страна. Мисля, че точно това очакват от нас в момента гражданите. Господин Месарос. árnyék előadóként az EPP színeiben üdvözlöm a bizottságnak ezt a rendeletét. Valóban eh, új... Благодаря. Бих искал да приветствам тази инициатива на Европейската комисия. Това наистина е една обратна точка. Крайно време беше да бъде започнат процес за поприемане на такъв регламент. Наистина трябва да намаляваме бюрократичната тежест и само можем да ви поздравим за една такава инициатива и разбира се да ви дадем своята подкрепа. Е, подкрепям казаното, ще подкрепим е, и предложението, което получихме. Е, най-вече обаче тук се говори за формалности. Това е важно. Имаме нужда обаче и внимателно да се вгледаме в а, нещата. По шести член а, за писмения превод има а, още място, според мен, за по-упростяване. Осми член ще подкрепим. Държавите членки трябва да могат да си общуват по отношение на правата на човека една с друга. Това е много важно. Същото се отнася за 11-ти член. Той също е, ни харесва. Смятаме, че е добре, че има многоязични формуляри. Това ще помогне на гражданите. Процедурата ще се улесни. Трябва да внимаваме и с определенията, и с превода. Господин Рабкай спомена голямата част от въпросите, но можем да направим нещо повече отвъд тези 12 вида сертификата, които се споменават. Трябва обаче да кажем, кои точно имаме предвид. Е, може би трябва да има списък и този списък трябва да бъде разширен, Това е. Благодаря. Е, Колега Сперони. Колегата Сперони има думата. Благодаря. Не намерих в документацията регламента, така че не мога да говоря конкретно по текст, но бих поискал някои пояснения. На първо място, що се отнася до достъпа на документацията. Примерно португалските власти, които искат да се провери валидността на определен документ е, от е, Германия. Това се отнася само за публични органи или определено лице, физическо лице е, може да го направи без да минава през институция или орган. Примерно, ако аз искам да проверя някой е подал заявка за работа по мен, искам да видя дали дипломата за завършено образование е валидна, мога ли да го направя аз, като вляза в тази система. Ими или не, трябва да мина през някого. Ако искам да си купя кола и идва някой с а, документите на колата, мога ли аз да проверя дали е автентичен този документ или трябва да се обърна така или иначе към орган в държавата, който да го провери. Още нещо за списъка и документите. Един от проблемите, лично ми се е случило, е, че в някоя държава ти искат документ, който в твоята държава не съществува, никой не го издава. Например, в Белгия ми поискаха сертификат за добро поведение. Нещо такова го наричат. В а, Италия от 20 години такъв документ няма. А, е, така че трябва да се прецени какви са тези документи, може ли да има съответствие между определени документи и други и в крайна сметка да се каже, че това то, лице не може да произведе такъв документ, защото в неговата държава няма такъв документ. Мисля, че в Обединеното кралство няма документ за политически права, който се изисква, да речем, от италианските власти. Това е един местен документ, който ние издаваме. Така че въпросът не е само да видим автентичен ли е документа, а всъщност да си го набавиш дори, когато в твоята държава, в държавата, от която идваш, въобще не се прави такъв документ, защото няма нужда от такъв документ. Е, Това е един уместен въпрос. Може би комисията може да отговори. И аз се сблъсках с такъв проблем. Една медицинска сестра искаше да се омъжи за един а, лекар и в Германия е необходимо свидетелство за правоспособност за сключване на брак, но в държавата, от която бе тази медицинска сестра, този документ бе непознат. Господин. По въпроса на господин Сперони, може би комисията може да отговори. Да, ще отговоря, извинете ме за въпрос, на въпроса кой има достъп до системата в момента. Само публичните органи, администрациите има достъп до тази система. Всъщност не е точно това изискването да са публични, а да имат компетентност да изпълняват определен нормативен акт. Да, наистина, това е в момента затворен кръг, в който влизат само публични органи. Много е имало искания за отваряне на системата към външни субекти за момента. Бихме искали да запазим този затворен характер на мрежата на системата, но регламентът позволява да се хвърлят мостове към така наречените външни субекти. Например, работодатели. За момента това не се предлага, но може да бъде проучено. Gut, da ist also wohl noch ein bisschen was zu tun. Frau Lichtenberger, bitte. Благодаря. Като много други колеги и аз съм се сблъсквала с немалко случаи, при които ставаше дума за документи, които изобщо не са познати в съответната държава. Съответният гражданин въобще не беше в състояние да ги представи в друга държава членка, тъй като в неговата държава членка те изобщо не се издават. И като се има предвид това, мисля, че предложението е крачка напред. Но има още много неща, които трябва да обсъдим. Веднъж работих по едно дело – по което бе представен документ, който никак не бе преведен добре. Аз владеех изходния език и можах да преценя, че този документ в този си превод не е допустим. В член 6 и 7 има някои разпоредби, които могат да визират качеството на писмения превод. Според мен това е много важно. Не бива да се удостоверява верността на писмен превод, който всъщност не съответства на съдържанието на оригинала. Мисля, че трябва да има възможност за упражняване на контрол от страна на администрацията. В приложното поле на текста попадат и много търговски взаимоотношения. Например, документите, които удостоверяват съдържанието на дадена пратка. Те също трябва да са много добре и точно преведени. В противен случай ще има последици. Има и още нещо много важно, например документи, удостоверяващи завършването на даден етап от образованието. Те трябва да попаднат в приложното поле. Има едно общо определение на документ, но в това определение се съдържа още веднъж думата документ, което според мен е странно. Трябва да се работи по този въпрос с определението. Има и още нещо. Хора, които често са работили в чужбина и притежават удостоверения за трудов стаж в различни държави. Мисля, че и тези документи трябва да попадат в приложното поле. Има най-малко хора, които са работили в редица държави членки и накрая, в края на кариерата си, се опитват да получат удостоверение от всички тези работодатели и да ги преведат. Мисля, че трябва да бъде уреден и този въпрос, тъй като има много хора, за които е много трудно да постигнат признаването на тези документи когато дойде момента да удостоверят трудовия си стаж и да кандидатстват за пенсия. Ако изцяло ще се прилагат електронни системи, то ще задам същия въпрос като колегата Сперони. Доколко има достъп отвън към тези системи? Възможно ли е, например, един потенциален работодател да получи цялата информация по тези системи за своя потенциален служител. Това ли искаме да постигнем? До момента не е предвиден такъв достъп. Доколкото разбирам, става дума само за междуведомствена система. Но въпросът трябва да бъде изяснен когато говорим за приложното поле на текста. В приложното поле на текста попадат правата на интелектуална собственост. Какво е точно конкретното изражение на това? Каква е връзката между това и междуведомствената комуникация? Това бе въпрос към комисията. Ще дам думата на комисията и след това на докладчика. I, I will try. Благодаря, ще се опитам да отговоря. Регламентът в трети член споменава минималния списък от документи, 12 са там, се опитва да бъде съвсем ясен по отношение на приложното поле. 12 са предложените сфери и има клауза за преразглеждане в член 21. Там се казва, че разширяването на приложното поле може да бъде направено при първия преглед на същия регламент, който ще се проведе 3 години след влизането в сила. Дипломите не са част от списъка, т.е. не попадат сред тези 12 сфери. Защо? Защото те са добре е, покрити, има взаимно признаване от директивата за признаване на професионалните квалификации 2005-36 и анекс 7 на същата. Там са е, записани изчерпателно всички онези документи, които могат да се изискат и които са е, обект на взаимно признаване. Що се отнася сега до случаите, в които държава членка изисква документ, който не съществува в другата. Искам да поясня, че намерението на този регламент е да разреши въпроси, свързани с административните формалности, свързани с признаването на документите. Той не се занимава с съдържанието на самите публични документи. Целта е всъщност да се премахнат административните формалности. Този въпрос може да бъде разгледан при втората инициатива за въздействието на определени публични документи в случаите, в които държава членка иска документ, който не съществува в другата този регламент се занимава единствено и само с административните формалности и иска да намали е, бюрократичната тежест. Благодаря. Правата на интелектуална собственост. Можем да ви покажем част от регистъра, който понякога се изисква за признаване от една държава в друга. Кой регистър пита дамата? Спелони. Спелони. Извинявайте, не разбрах. Изключването, изключването, извинете, на дипломи. Не става дума за признаване на титлата. В тази система ИМИ трябва да можеш да провериш дали сертификата или дипломата е валиден. Ако аз представя италиански сертификат, на, или диплома на Белгийския университет. Въпросът не е дали той е достатъчен, за да се запиша на такъв курс или не. Не, това е друго, има си директиви за това. Ако този, който получи документа ми казва, този документ автентичен ли е? ли, нали не си го фалшифицирал? Не са ти го направили в Албания? Мисля, че тази норма трябва да ни послужи. Не разбирам защо един едно свидетелство за раждане може да бъде а, записано и да може да бъде верифицирано, а пък диплома за средно или висше образование не може да бъде а, обект на, на верификация. zeigt, wir... Господин Равкай, разискванията показаха, че трябва да правим ясна разлика – между ИМИ, информационната система за вътрешния пазар и предложението за регламент. Става дума за два различни инструмента. Информационната система за вътрешния пазар е с по-широк обхват. И ако сега имаме някакви възражения, то следва да се запитаме, защо не сме взели по-различно решение миналата година защото предложението за регламент за ИМИ се основава на решенията, които взехме миналата година. Информационната система за вътрешния пазар се използва единствено за целите, които са залегнали в регламента за признаването. По въпроса на господин Сперони – този въпрос показва, че наистина трябва много подробно да обсъдим какво следва да добавим към списъка. Не мисля, че има проблеми с така предложения списък. В него са включени актове за раждане, смъртни актове и други документи, които се издават във всички държави членки. Но въпросът на господин Сперони бе какво да правим с документи, които се издават само в някои държави членки. Въпросните 12 категории документи, включени в списъка, се издават във всички държави членки. Ако решим да допълним този списък, то ще трябва да помислим какво да направим с документи, които се издават само в някои държави членки. Към момента няма такъв проблем, но той може да възникне, ако се опитаме да допълним списъка. Трябва също така да правим много ясна разлика между признаването на документи и тяхното действие. Понякога не е лошо да подходим по-непредубедено, да не правим тънка разлика като юристи, но в случая трябва да направим много точна разлика. Това е необходимо от техническа гледна точка. По въпроса за другите области. Комисията вече спомена, че действа директивата за професионалните квалификации и за признаването на квалификациите. Не съм сигурен, че проблемът е решен в тези две директиви. Спонтанно бих казал, че не е решен, защото ако беше, нямаше гражданите да ми задават толкова много въпроси точно за дипломите. Възможно е ако решим да допълваме списъка с отделните категории документи, да трябва да видим дали няма стълкновение между отделните правни системи и дали няма да възникне проблема, за който говори колегата Сперони. Благодаря. През юни ще ни бъде представен проект от докладът. Преминаваме към точка 9, марка на общността. Госпожа Викстрем. Thank you very much and since we have already благодаря. Загубихме цял час. Ще се опитам да бъда кратка, но това е много важен мен на становище, така че ще използвам поне част от времето. Работата по този пакет напредва много добре, ритмично. Благодаря на колегите за активното участие, участие извинете. Много амбициозен е нашия дневен ред и мисля, че нещата върват добре макар че голямата част от а, фактическата работа ни предстои. Днес обаче искам да спомена, с вас, да спомена пред вас някои свои първоначални становища по този пакет. Не всички от тях а, са такива, които не бих променила, но най-общо ще разберете какво а, мисля по въпроса. Нека да започна с пакетния подход. Той е много важен, не само тук, но и по принцип. Всички знаем, че този пакет се състои от регламент, от директива и прилагащ регламент по таксите. Спомняме си представянето на комисията с колелото. Показаха ни дори снимка на колело, мисля, че трябва да изтрием тази представа, тази картина от главата си, да си представим едно колело с три колела, за да видим пакета. Един пакет си е пакет. И не бива да започваме така, както се предлага. Първо да се видят таксите и цифрите, т.е. колко струва, преди да решим какво искаме да прави тази агенция. Първо се решава по съдържанието, включително разходите. Решава се какво ще бъде подходящото финансиране, след като знаеш за какво става дума. Комисията е, свика заседание на групата от комитологията за разискване на таксите на 17 юни и тъй като съдържанието, което се обсъжда на това заседание е част от пакета, нашия, нашата комисия, Юри, поиска поне да бъде представена от служител, който да наблюдава процедурата, без да се изказва, като наблюдател. Според мен това е едно много скромно искане. Но Европейската комисия, за, съда, за съжаление, реши да подходи формалистично и отказа достъпа на парламента до това заседание – не защото трябва, а защото не иска парламента да присъства. Тази липса на гъвкавост показва, че определенето на таксите в комитологията без да се чуе думата на Европейския парламент, дори въобще да може Европейския парламент да изпрати един служител като наблюдател преди да даде възможност на съзаконодателите да определят съдържанието, според мен е напълно погрешен и ретрограден подход. Большинството от държавите членки се чувстват по същия начин, според мен. Следователно, смятам, че всяко евентуални заседания на комитологията, които може би са били насрочени за тези такси, сега ще бъдат отменени и дискусията ще продължи там, където е мястото. Тоест, в двата са законодателни органа и в контекста на целия пакет. Сега по същество искам да подчертая, че напълно споделям становището, че трябва да запазим тази двойна система на защита на марките и на национално ниво, и на европейски търговски марки ниво. Потребностите на нашия бизнес са различни, що се отнася до типа защита, която им е необходима. Някой малък местен бизнес може да има нужда само от една запазена марка, която да бъде за съвсем малка част от работата му. Тоест може да бъде регион или страна или дори село, Примерно, ако става дума за някакъв дребен търговец. Докато, ако имаме голям производител, той ще има нужда да запази с търговската си марка не само в Европейския съюз, но по целия свят. За това е важно да не се забравят и малките и средни предприятия, които попадат в тази зона между двете крайности. Има фирми, които са прекалено малки, за да искат да имат европейска запазена марка, която да защитават във всички европейски държави. А една фирма, която ще има защита от повече от една държава членка, например в две или три. Това може да са държави, които работят в 2, 3, 4, 5 държави или които работят в погранични райони. И точно за тези дружества, ще бъде полезно да има по-хармонизирани правила и административни процедури, които да бъдат сходни между държавите членки, за да не трябва да учат цяла нова система, за да се регистрират по една система а, за държавата, в която имат нужда от, да защитят а, търговската си марка. Тук има доста сходства с предходната ни дискусия, както виждате. Не бива да забравяме, че националната система не е задължително чисто национална. Тя съдържа ползватели, които имат защита в няколко държави. Сега нека да мина малко по, същество. Смятам, че е важно първо да се кажат някои общи неща, които не бива да се забравят. Запазената марка, и това са, го обсъждала с юристи преди няколко дни, тъй като и за мен това е нещо много важно. Да, запазената марка има една характеристика, която е разграничава от повечето други видове интелектуална собственост, а тя е, че тя може да бъде подновявана за неопределен срок, докато патентите, авторското право, дизайна и другите видове П и С покриват само определен период от време на защита. И това от тук има много важни последствия, за които много трябва да внимаваме. Тоест да сме сигурни, че запазената марка покрива това, което трябва да покрива и да не даваме постоянна защита на стоки или услуги, които могат да бъдат патентовани или да бъдат защитени с дизайн. Що се отнася до отмяната на изискването да се покаже графично изображение на запазената марка, трябва да кажем, че това само по себе си е добра идея, за да се модернизират настоящите правила за регистрация на търговски марки. Но трябва да направим така, че системата на търговски марки да не нарушава други видове защита на П и С. Смятам, че голямата част от предложенията за хармонизация на националните правила са много интересни. И слушах заинтересовани страни, да представители на държавите членки. Има определени части обаче, които според мен са неясни и част, които не са толкова известни като, като тематика. Обедена съм, че ако работим с идея за постигане на ясни резултати, т.е. ако знаем какво искаме да постигнем, а не да се заровим в дребни детайли, можем да дадем своето съгласие или да постигнем съгласие. Голямата част от техническите аспекти също могат да бъдат разгледани междувременно. Сътрудничеството между Охим в Аликанте и националните служби е още е един въпрос, който породи дебати и за това ще се възползвам от възможността да поговоря и за това. Смятам, че основната идея в предложението на комисията е разумна. Сътрудничеството между националните служби и службата в Аликанте до сега вървяло много добре и трябва да направим така, че то да продължи в бъдеще. Един от аспектите е излишество, излишъка в Охим. Там са се финансирали съвместни проекти между Охим и националните офиси, които са от полза за всички. Важно е да се кодифицира това сътрудничество. Не виждам какво е толкова притеснително в една система, където основната идея е службите в държавите членки да имат достъп до фондовете на ОХИМ на базата на разходи, направени за проекти в сферата на сътрудничеството. Системата на запазени марки в Европейския съюз я няма. The EU trademark system is not there in order to finance извинете, не, не съществува за да се финансират държави членки или бюджетите на държавите членки или националните системи. Не, всяка държава членка носи отговорност за националните си власти. Съветът винаги ни информира, че това е така. Веднага след като ни хрумнат някакви идеи за това какво трябва да правят националните органи. Така че ОХИМ не е съвет, нито е агенция на държава членка. Това е агенция на Съюза. Важно е да не забравяме също така силното влияние на държавите членки в управлението на ОХИМ, когато говорим за сътрудничество. Казайки всичко това, обаче трябва да се опитаме да постигнем конструктивно а, решение на част от проблемите, а, които срещат държавите членки по отношение на формализираното сътрудничество. За управлението на ОХИМ трябва да се вгледаме в някои от въпросите. Интерес е, на парламента трябва да бъде гарантиран, да има общ подход и да гарантираме, че промените при управлението ще гарантират баланс и независимост на агенцията. Един въпрос, който бе повдигнат, е въпросът с името на агенцията. Нямам проблем да обсъдя това с вас. Би било интересно да помислим, да го променим, да стане агенция за права на интелектуална система, а не така както е предложението в текста. Разбирам, че агенцията не е компетентна за патенти и за това името може би е малко широко. От друга страна, тази агенция носи отговорност за обсерваторията, за фалшифициране, занимава се и с авторски права, и с патенти. Не знаем какво ще донесе бъдещето. И според мен една такава агенция с такова название би била по-удобна в бъдеще. По списъка с темите, който още не е обсъден на заданието на докладците в Сянка, е, има мерки за борба с фалшификацията. Няма да говоря днес подробно по тази тема, но според мен въпросът е много сложен. От една страна е много важно да се гарантира достатъчна защита на П и С в Европа, от друга страна има много правни проблеми, когато започнем да се борим с продукти, които не са насочени за пласиране в Европейския съюз, дори в случаите, когато продукта е законен и в страната на производство, и в страната, за която заминава. Например, не е за регистрирана запазена марка в нито една от двете страни. Ще разгледам много внимателно тези текстове и е, ще обсъдя това с вас и с докладчиците в сянка и тук с всички ни. И накрая – според мен имаме нужда от една гъвкава система за защита на запазените марки, която да отговаря на различните потребности на 20 те милиона фирми в Европа. Те са малки, местни, големи, регионални и така нататък. Системата работи добре и това е една възможност да я доусъвършенстваме. Вместо да мислим за двуколка, трябва да мислим за това, че обикновено всяко едно превозно средство, което е над 15 годишно, е, над 15 годишно трябва да бъде модернизирано. Благодаря. Благодаря, госпожо Викстрем. Мисля, че ще се нуждаем около 5 минути за заседанието при закрити врата. Смятам, че ще се справим бързо. След това 10 минути ще ни останат. Господин Енгстрем, както каза докладчиката. Много конструктивни бяха срещите с докладчиците в Сянка. За съжаление няма да мога да присъствам следващата седмица на среща, но е, много добре работим. Напълно съм съгласен с казаното докладчика е, за пакета и за таксите. Е, от... Всичко е обърнато наопаки и напълно съм съгласен с констатациите. Ментетата трябва да се разширят, казват някои, правата на търговска марка, така че да обхванат и стоките в транзит, но това ще е изключително спорна мярка, защото европейските пристанища ще станат много по-малко привлекателни. Това трябва да се обсъди много сериозно. А има и други причини. Важното обаче е, е да помним това, което каза госпожа Викстръм в края. Имаме система, тя работи добре, когато тя започна да функционира през 96-та, никой не беше убеден в това, но тя сработи добре. Е, и на този фон наистина има някои неща, които могат е, да бъдат хармонизирани с обща полза за всички, но има други неща, които са по-съмнителни. Аз бих се опрял а, на този а, принцип. Когато се съмнявам, да оставя добре функциониращите неща без промяна. А, защото а, не трябва да се а, форсира сътрудничеството а, между националните патентни ведомства. Аз а, смятам, че те а, умяват да общуват помежду си и постепенно са постигнали хармонизация. А, до сега в някаква степен. И този процес върви добре. Предложението, че Европейският съюз е, трябва е, да забрани на държавите членки да извършват служебни е, търсения, ако искат, е съмнително според мен. Държавите членки, ако смятат, че това е полезно за тях, трябва да има тази възможност да правят такива търсения. Но ако смятат, че а, а, не е полезно, няма нужда да бъдат принуждавани. За малките предприятия един а, такъв подход на служебни търсения може да бъде полезен, но големите предприятия не обръщат внимание много на тази възможност. В общи линии системата функционира добре, можем да внесем някои дребни поправки и аз е, очаквам с голямо нетърпение конструктивната ни работа да продължи и нататък. Госпожа Гало. Oui, merci, Благодаря, господин председателю бих е, искала да започна, е, благодарейки на Сесилия, тъй като наистина ние работим по един много добър метод, събираме се, вече започнахме срещите. Искам да й кажа, че тя може да разчита на нас и на работата от наша страна в опита да се спази срокът, така както е предвиден. Е, имам само някои бележки, защото все пак сме в самото начало на тази работа по пакета и по единството на този пакет, смятам, всички сме на една позиция. И сме извънредно резервирани. Ние също във връзка с факта, че комисията в текста за комитологията претендира да фиксира такси и тарифи мисля, че не може да се отнеме на Европейския парламент възможността да се произнася по тези въпроси. По двойната система, национална и европейска, и възможността да се депозира марка само за две или три държави членки, трябва да се а, раз, разсъди. Но не бива да забравяме, че нашата цел е един единен пазар и че следователно трябва да се намери справедливо равновесие между тези две справедливи опасения. А, ще приключа с последния въпрос от последното ни заседание, а именно а, е, името, названието на агенцията, чието съкръщение е непроизносимо. Мисля, че всички заедно трябва да намерим решение и на този въпрос. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Записвам се и аз сред ораторите. В Бундестага бях сред докладчиците по въвеждането в националното законодателство на старата директива за марките. Мисля, че на практика тази директива квалифицира като фалшифицирани продукти, които всъщност не са фалшифицирани. има възможност, когато определени продукти се складират на митница, да бъдат излети, което според мен е абсурдно. Освен това, ще има неблагоприятно въздействие и върху пристанищата. Като цяло резултатите наистина ще са абсурдни. И има необходимост от усъвършенстване на текста за името на ведомството. Към момента то се нарича Служба за хармонизиране на вътрешния пазар. Секретариатът на Комисията за вътрешния пазар заяви, когато говорихме за хармонизирането на приложение 7, че тази комисия отговаря за тази служба. Но мисля, че не е правилно това. Никак не е лошо според мен предложението на госпожа Викстрем да използваме наименованието Ведомство за интелектуална собственост. В ресора на това ведомство няма да попадат патентите. Това бе първата ни размяна на мнения. Госпожо Викстрем, имате думата за заключителни думи. След това ще проведем заседанието при закрити врата. Това, което ще кажа, мога да кажа след всичко чуто. Мисля, че е фантастично, че всички е, колеги, които имат участие е, в този е, бързо развиващ се работен процес, така добре си сътрудничат с мен. Ще се опитам максимално далеч да стигнем. Комисията внесе проекта си просто в последния момент, затова ние трябва да се борим с часовника, за да приключим работата. мисля, че всъщност ние работим в един екип мечта. Мога само да изразя е, благодарността си за това. Благодаря, казва председателят. Само една минута е, почивка, изключваме записа и след това започва заседанието при закрити врата. Okay, okay.